Дами и господа, колеги, госпожи и господа депутати, моля заемете местата си. Ако обичате да запазите тишина, за да започваме. Между парламентарното заседание. Първо искам да ви приветствам с добре дошли в качеството ви на представители на националните парламенти за това заседание на Междупарламентарната комисия. За мен е чест и удоволствие да съм председател на съвместното работно заседание – Нека да ви запозная с съдържанието на това заседание и с неговата динамика. С няколко встъпителни слова и приветствени слова. Както знаете, на 1 декември 2009 най-накрая влезе в сила Лисабонския договор. Той е в сила в момента. С него се сложи край на дълъг дебат из цяла Европа, който касаеше целия Европейски съюз, държавите членки и продължи близо 10 години. Но този завършък съвсем не е края. Това е началото на нова страница – едно ново начало за европейския процес с влизането в сила на нови правила на играта, което означава, че преди по-малко от една година Лисабонския договор, в който залегна и хартата на основните права, влезе в сила Лисабонския договор и хартата на основните права провериха радикално правната уредба на Съюза като зона на свобода, сигурност и правосъдие. Това име вече отваря цял нов набор от правомощия, юрисдикция за Европейският съюз и конкретно за Европейския парламент. Например, за първи път ясно се казва, че европейският проект, европейският процес, европейската идея не касаят единния пазар, едината валута, а гражданството. Гражданството е в основата на европейският проект, който почива на принципите на демокрация които трябва да бъдат засилени с всички политики на Евросъюза. Това се вижда най-вече в контекста на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, което след влизането в сила на Лисабонския договор изисква нов тип сътрудничество, постоянно сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент – Европейския парламент в момента е с законодател в една в от най-деликатните области съдебно и полицейско сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Ето защо вашата роля е много важна. Всяка държава членка Тоест, националният парламент на всяка държава членка трябва да играе своята роля заедно с Европейския парламент по силата на член 12 от договора за Европейския съюз. Цитирам, националните парламенти допринасят активно за функционирането на Съюза, като участват в рамките на свободата, сигурността и правосъдието в механизма за оценка на политиките в тези зони, съгласно член 17 от договор за функционирането на Европейския съюз. Националните парламенти участват и в политическата оценка на Европол и Евроюст. Това са дейности съгласно член 88 и 85 от договора. Ето защо между парламентарната комисия проведе заседание в Стокхолм през месец май, на което ни бе напомнено колко важен е целият този повод, при който депутати от националните парламенти помолиха Белгийското председателство – да проучи предложението за насрочване на съвместни междупарламентарни заседания за външни работи, отбрана, а също и правосъдие, вътрешни работи. Белгийския парламент ще внесе своите предложения на следващото заседание, което ще се проведе през май 2011 в Брюксел. Именно това е контекста на нашето заседание – което има за цел да даде своя принос към мандата, който бе даден на Белгийското председателство в сътрудничество с Европейския парламент. Като председател на Комисията по граждански свободи и правосъдие, това е комисията, която разглежда въпросите свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Напълно разбирам отговорността, която носим пред гражданите и всички, които са обект на закрила от европейското законодателство. Голямо предизвикателство е да се извършва нормотворческа дейност на европейско равнище в зоната на свобода, сигурност и правосъдие, тъй като времено трябва да се ръководим от избор на най-добро решение, без да нарушаваме спецификата на националните правни уредби. Тук най-вече следва да се зачитат принципите на субсидиарност и съразмерност. Това въжи и за оперативните аспекти от реализацията на пространство, свобода, сигурност и правосъдие – не е случайно, че през изминалите години няколко европейски агенции и мрежи, като системата ШИС и Евродак или систем... визовата информационна система, бяха създадени на базата на набор от общи средства и общо виртуално пространство за сътрудничество между органите на държавите членки. Европейският парламент с приемането на препоръки през ноември 2009 за Стохолмската програма ясно почита необходимостта от засилването на демокрацията, отчетността и отговорността в пространството на сигурност, свобода и правосъдие, като поиска от комисията да внесе до, дек... до септември 2010 ново законодателно предложение за Европол, Евроюст, на базата на член 73 от договора, с което да се направи обща оценка на зоната за свобода, сигурност и правосъдие. Една година от влизането в сила на Лисабонския договор, комисията все още не е изпълнена искането на Европейския парламент. При все това започнахме парламентарните дебати за по посветение на Европол и реформата. Комисията планира да внесе предложение преди 2013, което означава, че сегашната правна уредба която почива на договора от Ница, ще остане до тогава. Ако комисията внесе предложение през 2013, много трудно ще е на парламента да проведе всички необходими преговори за по-малко от една година. Така рискуваме да пропуснем 5 годишния срок по силата на протокол 36 от договора за привеждането на тези агенции в съответствие с договора от Лисабон. По време на двудневния семинар ще обърне внимание на оценката на сегашното положение. Всички сме убедени, че макар и да е разумно да се направи оценка на начина по който се реализират скорошните решения за Европол и Евроюст, подобен процес трябва да завърши най-късно до средата на 2011 година. След това трябва да започне законодателната процедура. Междувременно не можем да счетем, че Лисабонския договор не е в сила, защото точно обратното въжи. Той е в сила. Трябва да намерим прагматични решения, с които Европейският парламент и националният парламент да могат да създадат неформална платформа за работа, при която докладчиците и докладчиците в сянка на нашата комисия по граждански свободи да може да се взаимодейства с други специалисти в областта. Тази логика следва да въжи и за агенциите, които не са посочени в договора, но са създадени или в момента се финализират като Европейската служба за обезпечаване на обежището, ЕАСО и Фронтекс. И не на последно място националните парламенти следва да проследяват дейности, свързани с обмен на информация между държавите членки и трети страни поради тази причина основни теми за дискусия ще бъдат шенгенската система, която все още е, може би, най-силният стимул за сътрудничество между държавите членки Европейския съюз. На базата на тези факти, а и като знаем, че в момента започна съвсем един нов динамичен процес – който трябва да продължи в рамките на 5 годишния срок ние трябва да приведем в съответствие с Лисабонския договор всички въпроси от третия стълб, особено агенциите в сферата на свободата, сигурността и правосъдието. На фона на всичко това трябва да кажа, че с удоволствие ще провеждаме срещи в Европейския парламент с представители на 27 национални парламента. Днес имаме поне 18 държави членки представени на заседанието. Ще дам думата на господин Кокелберг от съвета. Да направи изказване от името на съвета. След това ще дам думата на господин Дебровер от комисията. Господин Кекълберг, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да се представя. Аз ще допълня изложението на нашия председател. Аз съм председател на КОСИ, Оперативния комитет за вътрешна сигурност. Искам да благодаря на Европейския парламент и Комисията по граждански свободи и правосъдие и по-конкретно на председателя че ми оказа честа да говоря пред вас днес след обед. Искам да благодаря и на евродепутатите и на депутати от националните парламенти за присъствието им тук и за проявени от техна страна интерес към сътрудничество в сферата на свободата, сигурността и правосъдието. Председателя на КОСИ има честа и задължението да се отчита пред евродепутати, националните депутати и да дава отчет за работата на нашия комитет. Това е задължение по устав, но и защото нашия комитет и неговата дейност има за цел да окаже благоприятно въздействие върху сигурността, свободите и благоденствието на европейските граждани. Според мен това изисква пълна прозрачност пред парламентаристите. Председателят на Комисията по граждански свободи ме помоли да ви представя начина по който е сформиран нашия комитет и да поговори за сътрудничеството и съгласуването на дейностите между агенциите. Няколко думи за Комисията по вътрешна сигурност. Правната уредба, свойствата на този комитет – правомощията, които не са изцяло изчистени, защото сме отскоро създадени. Ще представя накратко и програмата на нашия комитет е, до края на триото, т.е. до 30 юли 2010 а и за след това. Тъй като нашата работа ще касае председателството след унгарството. Правна уредба на нашия комитет на първо място. Нещо, което бе отчетено и от Белгийското председателство, когато разработи работната програма за нашата, нашия комитет. И така имаме три правни основания. Първо, член 71 от договор за функционирането на Европейския съюз който гласи да се създаде такава комитет, който да гарантира засилване на оперативното сътрудничество в сферата на вътрешната сигурност в Европейския съюз. След това Стохолмската програма, която е основен политически документ по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието, има разпоредба от договора в Ница за последващите мерки и реализацията на стратегията за вътрешна сигурност, която е една от приоритетните мисии на комитета КОСИ. Също решение на съвета от 25 февруари 2010 съвсем скорошен акт, с който се създава комитета и се определят основните му задачи. Подчертава се връзката с агенциите, съвета, Европейския парламент и даже националните парламенти. Няколко думи по документа. Член 2 Кости следва да улеснява, насърчава сътрудничеството и координацията на оперативните дейности, които извършват органите на държавите членки, отговарящи за вътрешната сигурност. Член 2 дава обща дефиниция тук мога да спра на въпроса за мултидисциплинарният характер на комитета КОСИ и различните интереси, които се представляват в комитета. Тук говорим за вътрешна сигурност, най-широкия е смисъл на това понятие. Включват се не само хора от съдебната власт, но полицейските структури, гранична полиция, митници, т.е. засегнати са много сфери. Те са и представени в Оперативния комитет за вътрешна сигурност. Член 3 гласи КОСИ осигурява ефикасно сътрудничество и координация. Член 3, втора линея. Комитета КОСИ извършва оценка на общите насоки и ефикасността на оперативното сътрудничество, определя пропуските и проблемите и прави препоръки пред съответните органи за отстраняване на проблемите. Комитетът КОСИ подпомага съвета по отношение на клаузата за солидарност. Комитетът КОСИ не участва в провеждането на операции, той не ръководи операция, просто ги съгласува с цел участниците в една операция да имат възможно най-добра връзка с останалите. Комитетът Коси не участва и в разработването на законодателни актове. Те се разработват и изпълняват от други органи. Комитетът Коси е оперативен орган за съгласуване на дейностите. Член 5 е много важен за нас и за темите ни днес след обед представители на Евроюст, Европол, Фронтекс и други органи се канят на заседанията на комитета КОСИ с статут на наблюдатели. На следващо място, комитетът КОСИ спомага за осигуряването на последователност на действията, които изпълняват тези органи. Т.е. това е друга координираща функция. Да се осигури възможно най-добра координация между дейностите на агенциите които са изборени по силата на член 5, но може да има и други агенции. Но това ще се по-късно. Член 6. Е постоянният комитет на КОСИ представя доклад в съвета за дейността, редовен доклад. Европейският парламент и националните парламенти получават информация от съвета за работата на постоянния комитет. Това е още една от причините, поради които съм тук след Както казах, за мен е колкото чест, толкова и задължение да съм тук. Относно програмата на комитета КОСИ, Белгийското председателство я представи за разглеждане от членовете на КОСИ на 25 юни 2010. Програмата бе приета на 7 септември от е, членовете на КОСИ. Тя е съставена на базата на трите акта, които споменах. Бе осигурена и връзка с унгарското председателство, за да осигурим приемственост на работата, която се предлага. Програмата ще се реализира за период от месеци и даже години. В нея ще участват не само бългийското и унгарското, а и следващите председателства. Програмата бе поискана от редица делегации на КОСИ. Първото заседание се проведе през март тази година – представихме програмата. Тя бе прията през септември 2010. Ние се ръководихме от няколко общи принципи при изготвянето на програмата из... на базата на полките, които сме си извлекли от миналото. Провеждаме около едно заседание месечно за сега. Принципите са приемственост, надграждане върху това, което свърши Испанското председателство, добавена стойност на темите, които се разглеждат от Коси, т.е. дали работа на Коси може да окаже някакви ползи, Коси може да даде препоръки и да изрази становище по теми, които се разглеждат от други работни групи. Цялостен, комплексен подход. Участват всички сектори, както казах, на заседанията на комитета КОСИ, когато обсъждаме дадено явление в контекста на вътрешната сигурност. Ние разглеждаме всички компоненти, осигуряваме участие на всички компоненти на вътрешната сигурност. Представени са всички съответни служби, които си помагат една взаимно. На следващо място реалистичен и конкретен подход – основаващ се на конкретни резултати. Това е нещо, което съм казвал много пъти на международни форуми. За да се изпечелят име подобни органи, те трябва да постигат конкретни резултати. В допълнение към докладите, които генерират, надявам се, че в края на нашата работа ще можем да покажем на хората, за които работим – т.е. всички споменати от мен служби на европейските граждани, че има резултати от нашата работа. И на последно място, надяваме се нашата дейност да окаже въздействие върху европейската вътрешна сигурност. Когато разработвахме програмата си, сътрудничихме с всички партньори, участващи на заседанията на комитета КОСИ по съвсем прозрачен начин. Отчетохме свършеното от Испанското председателство. Призовахме също така всички държави членки, комисията и агенциите да внесат предложения по въпроси, които според тях трябва да се обсъждат на заседанието на комитета КОСИ. Въпроси от оперативно естество – по които КОСИ може да изпълнява координираща роля. Получихме 34 предложения. Разгледахме ги на базата на принципите, които споменах и ограничихме списъка до 14 теми, по-малък е. Ще засегна някои от тези теми, както ще видите високо е нивото на амбицията. Не искаме да се занимаваме с 50-60 теми едновременно, защото всеки бе на мнение, че много ще разконцентрираме усилията си, ако се работи по толкова много теми. И няма да има някакви конкретни крайни резултати. Избрахме 14 теми. Една от тях е сътрудничеството между агенциите. Ще се спра на този въпрос след малко. Изготвяне на цикъл на европейските политики. Това е така наречения проект Хармония. Може би сте чували за него. Той се ръководи от Белгийското председателство по време на второто полугодие. С него целта е да се създаде солиден метод за работа на европейско равнище, който даже да почива на научни принципи, да се отчитат всички заплахи за вътрешната сигурност в Съюза. По този начин министрите ще могат да решат кои приоритети да определят за вътрешната сигурност на Евросъюза. Това е метод за работа, с който се идентифицират заплахите и на базата на информацията, която предоставяме, министрите вече решават кои ще са приоритетите за едните месеци и години. Не се опитваме да разработим ново средство, просто се опитваме да съгласуваме и унифицираме съществуващите съществуващ инструментариум, за да може да се взимат по-лесно решение. Първоначално смятахме акцента да е върху сериозната организирана престъпност, формите, под които се проявява и приоритетите ни в тази сфера, които изискват работа през следните месеци и години. Je vous l'ai dit en vous rappelant le programme de Stockholm, de, de l'essentiel aussi des préoccupations du, du COSI. Euh,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 И така, след оценката, която бе извършена, бе утре на 5 октомври ще се проведе заседание на Кози и комисията утре след обяд ще проведе дискусия по проекто Комуникето. Така че с нетърпение очаквам утрешния следобед. Четвърти и последен пример, който разгледахме от програмата на Кози, е борбата срещу тежката организирана престъпност. Мисля, че почти всички делегации се съгласиха, че борбата с организираната престъпност е нещо, което е загриженост на всички нас. Редица делегации представиха идеята за задълбочено проучване на всички възможни възможности за предотвратяване и борба с организираната престъпност, не само от към репресивната страна и наказателните санкции, не само наказателните производства и санкции, а и също да се търсят альтернативни начини за това. Като, например, чрез административното право да се закриват обекти, да се конфискуват определени стоки, дори да не се стига до наказателно производство. Така че ще изчакаме през следващите няколко месеци, особено по време на унгарското председателство. Очакваме това да бъде един от техните приоритети. И така, през следващите презентации ще чуем повече за другите агенции и важна е каква е ролята на Кози по отношение на координацията на тези агенции. Член 5 определя, че Кози ще допренася за последователността в действията на различните органи и агенции, за да се направи необходимото тези агенции да работят възможно най-добре в възможно най-добър синхрон. Едно от първоначалните неща, които Коси направи, бе да разгледа въпроса за координацията на между агенциите. Това бе включено веднага в дневния ред, още на първото, второто и третото заседание, така че през март, април и юни бе разглеждан този въпрос. Това бе един от приоритетните въпроси в Белгийското председателство, ще бъде и за Унгарското председателство. Въпросът за сътрудничеството между агенциите, който ще обсъждаме по-късно, е свързан и с конкретните мандати, различните цели и задачи на различните агенции, но някои от тях не могат изцяло да изразят своя потенциал без подкрепата на другите агенции и държавите членки. Затова е важно да разгледаме начина по който ще действате, по който ще си сътрудничат спазвайки, показвайки респекти и към мандатите на другите агенции в Европейския съюз. Като всяка една си има свой обхват, но моят колега след малко ще говори повече по този въпрос. Другият отправен момент, който трябва да се вземе предвид, когато говорим за сътрудничество между агенции, са неформалния съвет от 2009 година, когато бе поискано от Frontex, Европол и Юро, Евроюст да се повиши сътрудничеството, като се вземат предвид ръководните насоки за стратегическа и оперативна работа, изготвянето на общи стандарти, предприемането на съвместни инициативи за обучение и разработване на работни методи и способи за техническо сътрудничество. Четирите агенции приеха това послание, събраха се, и за тази цел изготвиха един съвместен доклад в края на 2009, началото на 2010 година. Фактът, е, че това е съвместен доклад, трябва да бъде подчертан, защото това се случва за първи път. Четири агенции създават съвместен доклад по своите дейности. И за това какво трябва да се предприеме за усъвършенстване на съвместното им функциониране. Междинният доклад бе представен на Кози на 11 март 2010 година на първото заседание – където се отбелязва наличието на добре установено сътрудничество между агенциите, но най-вече на двустранна основа. Този доклад набляга също колко важно е да се рационализира особено многостранното сътрудничество. През април агенциите представиха окончателния доклад. Този окончателен доклад посочва съществуващите споразумения на двустранно и многостранно ниво, като, като определя конкретни цели, чрез които може да се усъвършенства сътрудничеството, да се използва по-пълно потенциала на агенциите, дава се конкретна насока как да се подобри двустранното и многостранното сътрудничество. Това са конкретни предложения за преодоляване на пречките. Този документ е много лесен за четене, защото много ясно посочва препятствията, много добре са формулирани целите, които трябва да се стремим да постигнем. Тези цели са представени във формата на таблица, отчита изцяло Стохолската програма и на трето място този доклад разглежда също проблеми, които могат да бъдат разрешени от самите агенции. Те могат е, да направят една самооценка по един критичен начин. Посочени са редица предизвикателства, които стоят пред агенциите, които те биха могли да преодолеят с помощта на европейските институции и държавите членки. И в заключение, на ниво комитет КОСИ, може би за бъдеще този вид дейност трябва да се разшири, за да включи и други агенции, които действат в областта на свободата, сигурността и правосъдието, например като Агенцията за човешките права, мрежата за обучение на служители в съдебната система. Този списък, разбира се, в никакъв случай не е изчерпателен, защото тук се включват три европейски агенции, но могат да бъдат поканени и много други. Когато говорим за двустранното сътрудничество между, между агенциите, Докладът включва някои съвсем конкретни предложения, които са свързани с оперативни въпроси. Ще цитирам обмен на информация, анализ, оценка на заплахите, съвместни екипи за разследвания, обучение и външни комуникации. Мисля, че агенциите, за които говорим, наистина ще могат да ви дадат малко повече подробности по тези въпроси в своите изказвания. Но наистина, дълъг е списъка на начините, по които може да се усъвършенства комуникацията и сътрудничеството. Когато говорим за многостранно сътрудничество, предложението са от по-стратегически характер, за да имат въздействие не само върху ежедневното функциониране и сътрудничество, а в крайна сметка върху цялата вътрешна сигурност. Така че е, въпросът е за разработване на разпоредби, които ще осигурят е, по-сериозна последователност приемственост и оперативна съвместимост между различните агенции чрез един координиран подход към въпросите на европейските институции и външните отношения, обединяване на усилията, когато говорим за научно-изследователска и развойна дейност, усилия в областта на обучението, предоставяне на информация за работите на агенциите, което разбира се само по себе си представлява една обширна тема – затова мисля, че ще трябва да отделим време да говорим за самия комитет. Тъй като не се знае достатъчно за доста от агенциите. Друга една цел е повишаване на осведомеността и информация за междуведомственото сътрудничество чрез специални дейности на обучение и повишаване на обществената осведоменост. Всичко това ще осигури по-високо ниво на синхрон в дейността на агенциите и избягване на дублирането, за да се използва по-пълно техния капацитет. И накрая по въпроса за кози и координацията на агенциите. Когато агенциите представят своите окончателни доклади, на 20 юни бе решено агенциите да бъдат приканени да изпълнят мерките, предвидени в препоръките, за да осигурят едно общо пространство на управление – като организират редовно заседания на ръководителите на тези агенции под председателството на директора на агенцията, която е домакин на заседанието. Тези заседания ще се извършват, провеждат в присъствието на председателите, присъствие на действащото председателство, както и комисията и секретарията на съвета. След това ще се изготвя доклад за проведеното заседание, който ще се представя на Кози. Първото заседание ще се проведе на 26 ноември в Хага. В заключение ще подчертая значението на всичко това. Кози отделя особено значение на, съ... на координацията в дейността на своите агенции. Белгийското председателство иска да даде възможност за развитие на това досие да се осигури мандат и възможност за действие на тези агенции и на другите институции. Благодаря много, господин Кокелберг, който говори от името на Белгийското председателство, но също времено и като председател на Постоянната комисия по вътрешна сигурност. Така че много ви благодаря. Благодаря ви и за изпращането на съвместните доклади, които споменахте за, от Frontex, Europol, Евроюст. Сега искам да дам думата на господин Деброер, който ще говори от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, <clears throat> господин председател. Аз разбирам, че макар, че говоря от името на комисията, трябва да се изкажа накратко господин председател, госпожи и господа. В началото на това кратко изложение позволете да ви припомня три неща, които според мен са важни. В момента, в тези два дни, когато сме се събрали да водим тази дискусия, това са трите неща, за които най-много мислим – ние сме тук в Европейския парламент, който ще разговаря заедно с представителите на националните парламенти за различните агенции, които работят по тематиката в сферата на, на правосъдието и вътрешния ред. Важно е да помним, че в момента тече е, диалог между европейските институции по в общ план ролята, мисията и контрола върху агенциите, които са създадени в Европейския съюз. Този междуведомствен контрол бе вдъхновен от едно съобщение на Европейската комисия, публикувано в 2008 година. И тъй като това е диалог между институциите, той а, включва Европейския парламент и комисията. А, заключенията би трябвало да са готови в 2011 година. Необходимо е, задължително е, бих казал, да имаме координация и синхронизация между идеята за един общ подход – и от друга страна какво може да се направи конкретно в областта на правосъдието и вътрешния ред. Второ, нещо, което съвсем ясно прозвуча в изказването на господин Кокелберг, особено важно е да помним кой с какво се занимава в тази работа и кой носи дадената отговорност, кой каква роля има. Агенциите са създадени за да отговорят на определена потребност в областта на оперативното сътрудничество. Но агенциите, без това изобщо да е предвиждано в правното, правната, правните норми, които уреждат създаването и дейността им, а в различните та агенциите изобщо не, е, не се е смятало, че е, имат роля в е, оформянето на дневния ред на политическо ниво. Това са неща, които са в прерогативите на европейските институции, Европейският парламент, Европейската комисия и съвета. А, съответно, а, с а, ясно определените им роли, отговорности, законодателна инициатива. Що се отнася до парламентарния контрол и на нивото на, на националното правителство, контрола трябва да се осъществява основно след като се оформи въпросния конкретен политически дневен ред и в последствие бъде реализиран от съответната агенция в, в, в зависимост от техните компетентности и правомощия. В тази насока позволете да заявя. В момента ние сме на една територия, където правомощията са в голяма степен разделени между Европейския съюз и държавите членки. И именно поради това е особено важно да се провеждат събития като днешното, защото така се събират двете нива на демократичен дебат и се осъществява сътрудничество между тях. Да вземем, например, темата, която ни е събрала за, е, и ще се обсъжда следобед днес, за контрол върху външните граници нормативният контекст се определя на ниво Европейски съюз. Това е въпрос на общността. Но всяка държава членка остава компетентен орган, що се отнася до реализацията на тези политики, за които отговаря. Сега става въпрос в случая за контрол на външните граници. Това ясно иллюстрира начина по който всяка всеки и извършва своите задачи. Задачите на Frontex се координират а, от Frontex, но отговорността за изпълнението им е на плещите на държавите членки. Именно за тази структура са предвидени и се реализират съответните задачи. Ако вземем една съвместна операция, тя може да бъде европейска, но тези а, съвместни задачи се осъществяват по-ефикасно посредством органите на съответните държави членки. Това бяха трите момента, които бих искал да припомня, господин председател. Сега искам да а, цитирам вас, господин председател. Вие казвате, че трябва да гледаме позитивно и динамично. Аз мисля, че това е направо задължително. А, дори а, бих казал, това е необходимо. Дори ако вземем този дневен ред за правосъдието вътрешния ред, който е нов а трябва да си припомним колко много са агенциите, които участват в тази сфера на политиката. И през тези два дни ние ще разгледате конкретно тези неща. А, ще се спрете на Frontex, Европол и Евроюст. Но да не забравяме, че има още поне три такива агенции, които вече функционират. Агенцията за основните права, СЕПОЛ, което е Европейският колеж за подготовка на полицията, както и Европейската обсерватория за наркотиците и пристрастяванията. Има и други агенции, които се предвиждат в краткосрочен план. Вие също говорите, господин председател, за Европейският офис за обежище, който трябва да започне започне функционира преди края на годината. Имаме и още бъдеща агенция, която ще занимава с развитието и управлението на големите информационни системи. Ако а, са законотворците, преценят, че е необходимо да имаме а, такава. А, това просто са доста агенции. Позволете да ви кажа, зоната на правосъдието и вътрешен ред е зона, на сътрудничество между държавите членки. Господин Кокълберг много ясно го иллюстрира. С, за това сътрудничеството между държавите членки и европейските институции е изключително важно, когато става въпрос за оформянето на политиките и тяхта реализация трябва да имаме възможност да се обръщаме към тези агенции, защото те са експертния капацитет, те знаят как да се движи напред, да се осъществява и развива това оперативно съдружество. Динамиката, за която говорихте, господин председател, е важна. Но освен това, тя е съвсем реално осъществима. Ще взема за пример една от а, темите, за които ще говорите утре, а именно сътрудничеството по Шенген. Ако го разгледаме в дългосрочен план, бихме могли да отбележим следното. До влизането в сила на Амстердамския договор, шенгенското сътрудничество бе основно и, и само сътрудничество между държавите, между, между техните правителства. Някой може да го нарече, това беше един вид лаборатория, но сътрудничеството се отнасяше само между държавите в техните отношения, без да има никаква връзка с европейските инициативи. А, тогава се подеха от европейските институции а, собствени инициативи и с, то с много отчетлив тон. След парламентът много критикуваше тази схема на организация. След това влезе в сила Лисабонския договор. Какво имаме днес? Виждаме, че всички области, които са в сферата на общността по силата на а, Дамския договор и са част от е, Шенгенското споразумение в частност, попадат е, днес е, под, в, в, в сферата, която е обект на парламентарен контрол от Европейския парламент и също така решенията там се вземат чрез процедурата съвместно вземане на решение. Да видим, примерно, визите ШИС-2 или пък а, системата ВИС. А, всички тези механизми, които проистичаха от а, различните а, договори, днес чрез, Евро... чрез Лисабонския договор става част от сферата на съвместно вземане на решения между институциите. Това е изключително важно и до сега не се е случвало. Вие сте с законотворци. Аз го казах преди малко. Да вземем Frontex. Вие вече взехте решение за правната уредба на Frontex, за екипите за реагиране. И в момента правната уредба се предлага да бъде разгледана в Европейския парламент посредством доклад на господин Босутил. Тоест Европейския парламент има думата за това как функционират европейските институции, включително и чрез бюджета. Така всички европейски агенции могат да функционират благодарение почти изцяло на бюджетните средства, които идват от бюджета, одобряван от парламента. Те нямат собствени приходоисточници. В голяма степен а, това определя и а, докладването, линията на докладване на агенциите. Член 47, примерно, ако погледнете в, в регламента за Frontex, там е много ясно посочено това, но има и други текстове, с които се създават съответните агенции и като Европейски парламент и национални парламенти, вие имате пълното право да попитате а, директорите на тези агенции как а, работят, да ги извикате и а, да ги слушате. Знам, много малко на брой са директорите на агенции, които са отказвали на такава покана на Европейския парламент и ли в националните парламенти. Но какво повече може да се направи в тази посока? Господин Кокълбър говори е, за съобщението, с което Европейската комисия ще излезе през ноември тази година, за да говори за сътрудничеството в областта на стратегията за вътрешна сигурност се върнем към конкретния контекст. Съвсем ясно е, че Европейската комисия възнамерява да предложи процедури за изготвянето на решения, както и за а, последващо наблюдение а, на тези агенции и по отношение на плановете за тях. Цикличността е много важна. И тъй като парламентите имат важна роля, Европейския парламент ще се включи в тези дискусии, включително за графиците, за създаването и развитието на тези агенции и така нататък. Това е важно парламентите да могат да се изразяват становищата в момента на вземане на решението. След това тези решения се превръщат в оперативна дейност, когато тези агенции започнат да функционират. Господин председател, вие е, говорихте също така за парламентарния контрол по отношение на други институции, като Европол. За това ще говорите след обед. Комисията също а, работи по преформулиране на нова и създаване на нова нормативна уредба за Европол. Предвид на това, че предходният цикъл завърши съвсем скоро, този ще трябва доста дълго, той трябва да се извърши на основата на оценка на, въздействието, което става и след вземането на съответните заключения от Европейския съвет. Тематиката не може да чака. А, в момента се изготвя съобщението по темата. Там ще се отчетат специфичните особености на Европол към днешна дата. Европол не е полиция няма оперативна дейност, не извършва разследвания. Важно е също така да не забравяме, че Европол зависи изключително много от тясто сътрудничество и съдействие на националните полиции. Тоест, по отношение на, на демократичният парламентарен и друг контрол на национално и на европейско ниво не бива да има никакви а, сенки на съмнение. И така, вие сте се събрали тук а, на този а, семинар. За нас е особено важно да чуем какво мислите, какво искате да кажете, защото така ще може да подобрим и координацията. Много често националните парламенти не получават своевременно информацията, която им е необходимо, за да може да извършват ефикасно своя демократичен контрол. Това е нещо, което не трябва да се пренебрегва и това е нещо, което сме научили. Благодаря. Имаме двудневен семинар, трябва да си гледаме часовниците, за да може да свършим работата на време. Имаме две работни заседания за след обед. Първо, първото по темата Frontex, второто за Европол. За това предлагам сега веднага да преминем към първата работна сесия – след което ще имаме а, възможност за обсъждане, където ще могат да се изказват депутатите от националните парламенти, представителите на националните парламенти и разбира се депутатите от комисията Либе към Европейския парламент. Сега давам думата на господин Нилка Лайтинен, който е директор на Фронтекс. Къде отиде човеко? и на Саймон Босутил, който е докладчик относно преразглеждането на мандата на Фронтекс. Той е депутат от комиста Либе. И господин Андрей Хунко от, Европ... от Германския Бундестаг. Заповядайте. Така, откриваме първата работна сесия по въпросите на агенция Frontex. Първи ще вземе думата господин Илка Латинен, директор на агенция Frontex. Добре дошъл, господин директор. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Европейския парламент и на вашата комисия за това, че ме поканихте на това заседание. Оценяваме участието на националните парламенти е, в подобно заседание, което за нас е много важно. Положението по външните граници никога не е статично, макар че тази година за момента нередовната миграция бележи спад с около 20 на 100 в сравнение с миналата година. На лице е увеличаване на концентрацията, тъй като маршрути на каналджиите продължават да се предефинират. Престъпните групи имаха преди избор на маршрути, но сега определено акцентът се свежда само до границата между Гърция и Турция, сухопътната граница. След първото полугодие на тази граница се падат над 80 на 100 от всички разкрити незаконни влизания в Европейския съюз. Според анализът на риска на Frontex, Турция е установена транзитна държава за нередовни мигранти, насочени към Европа, с нарастваща тенденция за според която нередовните мигранти пътуват, летят до Истанбул и след това тръгват за границата. През 2010 година бе проведена операция Посейдон на Фронтекс. Акцентът бе морската граница, а сега акцента е сухопътната граница. 73 на 100 за първото полугодие на 2010 година. На други места положението е доста по-добре в сравнение с миналите години. западноафриканския маршрут от е, Сенегал и Мавритания до Канарските острови. В момента е почти изцяло елиминиран благодарение на операция Хера, първата съвместна операция на Фронтекс, която все още е в сила. По същия начин съвместни операции Минерва, Индало и Хермес продължават да свеждат до минимум потоците на незаконни иммигранти – по западните и централно-средиземноморските маршрути. И разбира се, с операция по Зинтон, както казах, бе елиминиран до голяма степен трафика по морската граница между Гърция и Турция. Сега основното предизвикателство е сухопътната граница. Що се отнася до други сухопътни граници, източната сухопътна граница с Украина и Беларус е сравнително стабилна, докато положението на унгарско-сръбската граница е последица от събитията в Южна Гърция. Тъй като мигрантите се насочват към страни крайна дестинация, те минават транзитно през бивша Югославска република Македония и Сърбия с идеята да влязат отново в Европейския съюз през унгарската граница. Положението ще се промени с присъединяването на Румъния и България към шенгенското пространство. Така ще се увеличи сухопътната граница с Турция, ще се намали концентрацията Всъщност, даже вече има сведения за увеличаване на дейността по българската граница, но още прекалено рано да се каже дали има някаква закономерност или не. Както казах в началото, положението по граница никога не е статично. Необходими са актуални оперативни данни, комплексна стратегия, гъвкав подход. Всичко в рамките на комплексното управление на границите. това управление придоби нов смисъл с влизането на Лисаб... сила на Лисабонския договор. Вече няма граница между структурите от първия и третия стълб. Можем да кажем, че комплексното управление на границите се превърна в неразривна част от стратегията на Европейския съюз за вътрешна сигурност, поне на политическо ниво. Липсващата връзка е премахването на границите между границите в нашите мозъци. Граничната сигурността по границите обхваща повече от една служба и всяка една конкретна служба участва не само в контрола на пътническия поток по ГКПП-тата. Междуведомственото сътрудничество е много важно в това отношение. Сътрудничество между гранична полиция, митници, полиция, иммиграционни и социални служби. Мога да кажа, че граничният контрол може да, да е на лице винаги, където се контролират потоците. Това може да е даже в консулските представителства в трета държава, където се издават визи на летище в транзитна държава или на територията на държава членка. Понякога това ще доведе до разкриване и разследване на трансгранични престъпления, които изискват съгласуван подход между службите. Вертикалната и хоризонталната интеграция е нещо, което Frontex устоява всеки ден. Крайната цел е националните органи, държавите членки да се сътрудничат в името на европейската сигурност. Да споделят данни, да засилват е, съвместното оперативно сътрудничество и да разработват най-добри практики. Лисабонския договор, Стохомската програма въведоха една много важна промяна. Основните права, достоинството на човека се изведе на преден план сред приоритетите на Съюза. И предизвикателството се крие в думата намиране на равновесие, на баланс. Все повече хора имат по-голяма мобилност и за това предизвикателството е европейските граници да са достатъчно пропускливи за добросъвестните пътници, за да могат те да реализират изцяло свободите си, като същевременно обаче им гарантираме сигурност, която заслужават. Ние трябва да издигнем една бариера пред трансграничните престъпления, но това изисква не само първо качествен персонал, но и оптимално използване на ресурсите, на системите и на структурите. Относно промените, които искам да видя в регламента за Frontex, ще бъда конкретен. На първо място, защита на личните данни. За ефикасна борба с подмолните заплахи за нашите ценности, като трафик на човешки същества, продажбата и транспорт на хора, често на непълнолетни, сексуална експлуатация, економическо робство, продажба на органи. Ние трябва да имаме възможността да споменаваме имена. Ние не желаем, нямаме за цел да съхраняваме лични данни или пък да използваме данните на добросъвестни пътници. Идеята е да се провеждат по-целенасочени операции на границите. С нови 400 служители наистина може да се спомогне за елиминирането на престъпни групировки по външните граници. Ние също така имаме за цел да разкрием престъпните мрежи, които са отговорни за трансграничната организирана престъпност и да идентифицираме тези, които са най-рискови. Ако имаме гостува служител с доказателства за лице, което е заподозряно и при условие, че това лице не може да предаде информацията на Европол, според мен е на лице и ясен пропуск в системата. Вместо да се съобщава на агенции на европейско равнище, където е място, подобна информация се остава на местно равнище, където почти няма смисъл от нея. Това е в услуга на организираната престъпност, за сметка на превенция на престъпността и защита на жертвите. Не може да гарантираме цялостен междуведомствен подход в борбата срещу престъпността, ако ръцете ни на практика са вързани на границата и ако ценната информация се остава само на местно равнище. На второ място, достъпността на оборудването. Според сегашните разпоредби, държавите членки могат да предоставят техническо оборудване на Frontex, да обединяват ресурсите на доброволни начала, но и на базата на своята собствена преценка. В интерес на ефикасното планиране и оперативно управление се нуждаем от сериозни гаранции, че ще бъдат осигурени точните ресурси на точните хора в точното време – Приветстваме предложението на комисията да се създаде да е резерв за техническо оборудване с по-големи ангажименти от страна на държавите членки. искане се да се даде още, още по-големи гаранции фронти да използва собствено оборудване или оборудване под, ноем, под найем. С подобно увеличаване на гъвкавостта и автономността ние ще можем по-добре да управляваме ресурсите, което ще доведе до по-малко време за реакция и по-добре ще се пригаждаме към непрекъснато променящата се обстановка. Но най-ценните ресурси не са само техническото оборудване. Оперативните данни, планирането и ресурсите няма да имат смисъл, ако нямаме добри хора. Именно тук държавите членки могат да дадат своят принос с гранични служители и други експерти. Още веднъж искам да повторя, искаме и тук да се увеличи къп, нашия капацитет. Така наречените командировани служители ще подсилят оперативния ни капацитет и ще доведат до по-голяма приемливост и последователност на работата не само на Frontex, а и в контекста на междуведомственото сътрудничество и сътрудничеството между националните органи на европейско равнище. Тук отново Основните думи са автономност и гъвкавост. И не на последно място. Ръководната функция. За да може Frontex да пременя пътя от координатор към ръководител на операции между държави членки, се нуждаем от промени, за да осигурим най-доброто от Европа за цяла Европа. Това е ключов елемент от мисията на Фронтекс. Да имаме чувство на принадлежност, обща отговорност, взаимно доверие, на които наистина почиват и смисъла от съвместните операции. И така, в заключение, правото за предаване на лични данни за оперативно интересни лица, които представляват заплаха за сигурността на Европа, е нещо много важно. Способността за сътрудничество с други правоприлагащи органи е задължително условие за постигането на целите от стосхомската програма. Съвместно управление, съвместни ръководни функции, съвместни операции. Посланието е ясно. Предизвикателствата могат да бъдат посрещнати. Те могат да бъдат преодолени, но не могат да бъдат посрещнати, когато сме сами. Те изискват тясно сътрудничество. Много ви благодаря. Веднага предлагам да продължим със следващия лектор, господин Симон Босутил, докладчик относно преразглеждането мандата на Фронтекс от комисията Либе в Европейския парламент. Предлагам също да осигурим време, за да можем да изпълним изцяло работната си програма Нека изказванията да се ограничат до 10 минути, за да имаме време за дискусия веднага след всяко изказване. Господин Босутил, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги от Европейския парламент, колеги от националните парламенти, за мен е голямо удоволствие, че съм тук. Особено удоволствие за мен, че ще имам възможност да обменя идеи с колеги, особено тези от националните парламенти. Моментът на това заседание не би могъл да бъде по-добър. Миналата седмица пет петчленна делегация на Европейския парламент беше във Варшава, за да посети господин Лайтинен и неговия екип във Фронтекс. И днес имаме възможност да проведем тази дискусия с вас. Като докладчик по това досие, нека да ви заявя, че нашето намерение е да проведем първи обмен на становище по това досие още от следващата седмица. Така че момент на провеждане на тази на среща на Интерпарламентарната комисия е възможно най-добър. Ще си задам, ще се огранича до задаването на 6 въпроса, които като докладчик се надявам, че вие ще можете да ми отговорите да ми помогнете да отговоря достатъчно на време, за да мога аз да подготвя своя доклад и измененията, които предвиждам в това досие. Аз ще се опитам да отговоря само един от тези въпроси, поради ограничението на времето и ще ви оставя удоволствието и изцяло да отговорите на останалите пет. И така, първият въпрос, който искам да ви задам и искам всички ние да си зададем е на къде се е насочил Фронтекс. Но това е много общ въпрос, нали? Аз смятам обаче, че трябва да проведем политическа дискусия за това какво бихме искали да, как бихме искали да изглежда Фронтекс, когато порасне, така да се изразим. В момента Фронтекс действа от 5 години, 6 години откакто бе прият е, регламента, т.е. има опит от 5 години, но къде искаме да се насочи тази организация в бъдеще? Това е много е, важен въпрос, който трябва да се зададем. Дали искаме да имаме едно такова ниско ниво на сътрудничество помежду ни, когато говорим за опазване на външните ни страни, граници, или искаме да преминем към едно цялостно интегриране и създаване, примерно да кажем, на Европейска гранична агенция. Втори въпрос. В кои области искаме Фронтекс да бъде по-ефективен? Очевидно, първите години от опита показва, че Frontex е полезна агенция в някои области и по-малко ефикасна в други области. В кои области можем да й помогнем с този нов законодателен процес, за да стане тя по-ефикасна? Мисля, че наистина трябва да дадем своя принос по този въпрос. Например, в съвместните операции по какъв начин? В операциите по връщане на лица или в сътрудничество с трети страни – това са, може би, области, в които можем да предвидим повече ефикасност от страна на агенцията. Третия въпрос, който бих искал да си зададем, се отнася до обединяването на граничната охрана. Знаем, че Frontex е направил много по отношение на това да подпомогне граничната охрана да се обединява, буквално да се за опознаят едни и други, да се разбират и да следват една пътека на обучение. Това е нещо ново, което бе направено благодарение на Frontex през последните години. В момента обаче гледаме по-нататък и виждаме, че вече имаме един авариен екип на фронта, който се нарича Рабиц, Зайци, може би не е добрия, най-добрия термин, но така се казва. И така това е спешния екип, който се нарича Рабиц. Имаме също така специални екипи за подкрепа, които участват в съвместни операции. Това са съвместните подкрепещи екипи на Frontex. Къде искаме да отидете? Искаме ли да продължават напред? До каква степен искаме да ги обединяваме в едно или да ги свързваме с нашата национална гранична охрана на европейско ниво? Четвъртият въпрос, който искам да си зададем – също се отнася до обединени ресурси, но по-скоро до техническите аспекти, до които говори господин Лайтинен. И моят въпрос е по какъв начин можем да гарантираме, че всички държави членки извършват своята роля по отношение на предоставянето на своето техническо оборудване, на своите активи, за да подкрепят Фронтекс за своите операции. Знаем, че до този момент те не са направили достатъчно. Тоест, по какъв начин можем да ги накараме да участват по-ангажирано? По какъв начин можем да направим солидарността така, че да действа на практика? Петия въпрос, който също бе зададен от господин Лайтинен, се е свързан с обработката на лични данни. Въпросът би бил, трябва ли Frontex да може да обработва лични данни за да може да извършва работата си по един по-ефективен и ефикасен начин, особено когато говорим за борба с престъпността, най-вече трансграничната престъпност и незаконната миграция. И накрая, по какъв начин можем да направим Фронтекс по отчетна пред нас, пред Европейския парламент и пред вас националните парламенти. Нека да използвам останалите 4,5 минути от времето ми изказване, за да отговоря само на последния въпрос за демократичната отчетност. Бих разделил този въпрос за отчетността на две части. На първо място, отчетност по време на законодателния процес. И в момента сме точно в, в течение на такъв законодателен процес, защото знаете, че сме в процес на изменения и допълнения за регламента на Фронтекс. Така че вие, колегите от националните парламенти, имате много ясна роля. Вие имате възможност да излезете със своите становища. След като приключи 8 седмичния срок, 6 национални парламента приеха своите становища и само от е, полския сенат предойде едно мнение, което смята, че това предложение не отговаря на принципите на субсидиарност между парламентарната комисия, която заседава днес, е друга една добра възможност е, за да гарантираме повишаването на отчетността на тази агенция. Така че смятам, че това е една прекрасна възможност тук пред нас е да бъде директора на агенцията и той да може да отговори на всичките ви въпроси. Законодателният процес сам по себе си е в Европейския парламент е също един конкретен начин, по който можем да упражняваме демократичен контрол за отчетност върху агенцията, защото ние ще предлагаме своите изменения само на базата на обратна информация, която получаваме по наше искане от агенцията. Искам също така да припомня един епизод от началото на тази година в Европейския парламент, когато имахме така наречените ръководни насоки за Фронтекс, които бяха предложени на парламента чрез процеса на комитология, което ефективно означаваше, че ние бихме могли единствено като институция да кажем да или не на целия набор от насоки, без да имаме възможност действително да внесем някакви изменения в тях, ако не сме съгласни с някой от тях. Този е, въпрос стигна до Съда на Европейския съюз Европейския парламент заведе това дело, защото смятахме, че това не е правилният процес. А правилният процес е, би, би трябвало да бъде нормалната процедура за съвместно, съвместно вземане на решение, която всъщност увеличава демократичната отчетност по това досие. И така, това е първата част от отговора на въпроса. Втория начин, по който можем да повишим демократичната отчетност, би било, разбира се, след приключване на законодателния процес. Има много начини, по които може да се направи това. Например, всяка година настоящия парламент приема бюджета на Европейския съюз. И това е една чудесна възможност, в която можем да попитаме агенциите и Фронтекс и другите какво точно вършат и по какъв, по какъв начин се справят, преди да им предоставим нови средства и дори увеличени бюджети. На второ място, всяка година Имаме също, така и освобождаването отговорност по бюджета, където може да кажем, че по наше мнение бюджетът е използван ефективно или не. Един от докладчиците за освобождаване от отговорност, господин Матие, госпожа Матия е тук, тя може да каже много по този въпрос и това наистина е един чудесен инструмент в нашите ръце, за да повишим демократичната отчетност на агенциите. Всяка една агенция представя годишен доклад. Те трябва да дойдат тук да представят тези доклади, за да можем да ги обсъдим. И всяка една агенция също така представя работна програма преди да започне следващата година. Това е също още една възможност за нас да дойдат те тук и ние да им задаваме въпроси. Друга една област, например обработката на данни, има и други агенции и органи на Европейския съюз, като например е, Европейския орган за надзор на защита на личните данни, чието становище може да ни помогне още по-нататък да повишим демократичната отчетост. Виждам, че ми остават само 10 секунди, така че с това ще направя заключението. Не успях да кажа всичко, което имах да кажа, но в заключение ще кажа само следното. Ако всеки един от вас има някаква информация, която иска да ми предостави обратно, моля ви, направете го от вебсайта на парламента, можете да вземете моя имейл. Ще се опитам да изготвя своя парламент през следващите седмици и много ще се радвам, ако получа обратна информация от вас. Господин председател, господин Босител, благодаря ви много. Благодаря ви, че се ограничихте 10 минути толкова точно. И така, сега господин Хунко от е, германския Бундестаг има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да говоря в тази важна дискусия. Бих искал да кажа няколко думи, да отправя няколко критични бележки към Фронтекс. Фронтекс като организация от своето основаване през 2004 година е критикувана сериозно и основата на, този, на тази критика е голямата човешка трагедия, която се разиграва на външните граници на Европейския съюз. През последните 10 години 10 000 души са загинали има инциденти в Брюксел миналата седмица, имаше протести срещу Фронтекс. Искам да подчертая някои от тези критични бележки от страна на Организацията за защита на човешките права. Много такива организации критикуват Фронтекс в контекста на военно депортиране на беженци в Средиземно море. Средиземно море най-вече, че не се оказва необходимата закрила на бежанците. Има правно становище от Европейския център за конституционни и човешки права, в което се говори за тази обстановка и се посочва, че Европейския съюз поне в 12-те мили морска зона край брега е длъжен да осигурява закрила на бежанците и че тези хора имат право да кандидатстват за убежище. Мисля, че трябва да дадем повече време на този въпрос. Въпросът тогава е по какъв начин можем да имаме наистина един добър подход е, към правата на човека и също време да осигурим безопасност на нашите граници. И като парламентарни депутати, ние трябва да направим необходимото да осигурим спазването на правата на човека по отношение на беженците от всяка една организация. Следващото, което искам да кажа, имайки предвид липсата на закрила на правата на човека и състоянието във Фронтекс, плановете на организацията са много съмнителни в оперативен порядък. Особено въпроса за принципа на субсидиарност, който бе повдигнат няколко пъти. Има национални парламенти, които също приемат такова становище, както полския парламент. Колеги, смятам, че тук наистина трябва да се спрем за малко. Има някои развития, които водят Фронтекс в превръщането му в една суперорганизация с суперконтрол над е, беженците, което не е правилно. Това води до нарушение на европейските договори, до липса на загуба на доверие от страна на европейските граждани към европейските институции. Все повече се утвърждава впечатлението, че някак си се действа на парче от страна на Организацията на Европейския съюз по отношение на организационните правомощия и финансирането. Има сериозни критики по този въпрос и наистина не съществува демократична система на контрол, което вече бе споменато. Стои също въпроса и за, за междуправителствената работа. Повдига се въпроса има ли достатъчно наблюдение и контрол както от страна на Европейския парламент, така и от националните парламенти. И наистина сериозно трябва да се замислим дали Фронтекс, имайки предвид Лисабонския договор, Европол и Юро, Евроюст, където се изисква пряк контрол от страна на националните парламенти да се отнасяли това и за Фронтекс. Въпросът обаче е тогава по какъв начин може да организираме това от институционална гледна точка – надзорните органи чрез Европол трябва да допринесат за това. Ние трябва да повишим възможностите за контрол на националните парламенти. Имайки предвид провала по отношение на защитата на правата на човека от страна на Фронтекс, наистина се явява една тенденция за създаване на суперорганизация, която да не бъде подложена достатъчен парламентарен контрол. А може би този въпрос е преувеличен. Така че трябва да си зададем въпроса дали сътрудничеството и по-нататъчна работа от страна на Фронтекс наистина отговарят на европейската идентичност и отношението към спазване на правата на човека или става като някои авторитарни режими по света. Така че необходимо е наистина да разгледаме и политиката на експулсиране. След установяването, след основаването на Фронтекс, на лице е по-малко защита и смятаме, че наистина е необходима сериозна промяна в политиката по отношение на Фронтекс. Не можем да приемем, че институции като Фронтекс допринасят е, по отношение на не спазването на права на човека за кандидатите за обежище, търсещите обежище. Мисля, че много сериозно трябва да погледнем на тези критики от страна на организациите за защита правата на човека. Не можем да допуснем ситуация, в която утвърждаваме правата на човека по целия свят, а по, по нашите граници да не можем да осигурим минималните стандарти. Освен това, когато Фронтекс избира неправилната политика на действие, няма механизъм, с който да се спре това нещо. Вижте, например, финансирането на Frontex. Финансирането през последните години се увеличи многократно. Също така характера на Frontex. Идеята е да се осъществява по-добър парламентарен контрол и всички ние трябва да споделяме това. С нетърпение очаквам наистина стимул от страна на Централната парламентарна асамблея Виждам, че спестих няколко минути, които ще помогнат за дискусията. Благодаря. И така, виждаме три различни подхода, които са различни не само по характер, а и по съдържание. Различни са и по политическа перспектива. Имаме представител на Европейска институция, господин Лейтинен, господин Босотил, който е от Европейския парламент и представител на национален парламент, германския бундестат, господин Андрей Хунко. И така, сега ще отворя дискусията. Виждам, че някои депутати вече изказаха желание за изказване. Ще ви помоля наистина да ограничите изказването си в определено време, за да може дискусията да бъде възможно най-широка. Господин Андрю Галзевски, депутат от Европейския парламент, ще бъде първия. Господин Андрю Галазецки. Имате думата. Майкро, е, е, е, Благодаря. Благодаря ви много. Господин Босотил зададе изключително важен въпрос. На къде се движи или трябва да се движи в развитието си Frontex. Аз ще се опитам да дам много кратък отговор. Защото защитата на нашите граници, включително външните граници на Европейския съюз, трябва да са под ексклюзивните правомощия на държавите членки. Според мен, Frontex трябва да има ролята на спомагателна агенция. Операциите на Frontex не бива да се превръщат в нещо, което кара държавите членки някакси да смятат, че задължението за опазването на собствените граници не се отнася до тях. Е, не бих искал да стига до там. А разбира се, много е тънка линията между суверенитета на всяка държава членка и Фронтекс и неговата длъжност но за сега не разполагаме с достатъчно време, за да обсъдим този въпрос подробно. Аз обаче смятам и се обръщам специално към господин Бусотил. Та аз смятам, че трябва да знаем съвсем ясно каква е ситуацията по външните ни граници. Каква е тази ситуация, как ще се променя за в бъдеще и дали имаме достатъчно сили и средства, за да се справяме с такива задачи. С или без Frontex, с Frontex в ролята на суперагенция или пък в ролята на Frontex като спомагателна помощна агенция. Също времено имаме тук един директор от Европейската комисия, който каза, че не познава е, изпълнителен директор на агенция, който да откаже да се яви в парламента. Господин а, Лайтен каза, че трябва да имаме реално сътрудничество. Да, господин директор, аз ще ви поканя да дойдете в полския парламент. Съвсем случайно парламентът на Полша се намира просто съседната врата до Фронтекс. Таканя ви. Може би пък да успеем и да се срещнем, да я поговорим. И двете камери на полския парламент до сега са изразявали критично мнение по отношение на различните предложения за промяна на сегашния вид на Фронтекс. Yes. Floor goes to Mr. Gabriele Господин Габриеле Бошети, Италианския парламент. Благодаря, господин председател. Поздравления на вас, на всички, които се изказаха и ни споделиха толкова интересни до сега неща. Според мен проблемът на Фронтекс е двояк. От една страна, а, проблемът е този, за който говори полския депутат, а именно а, да се обединят а, а, силите на а, държавите членки за борба с а, а, незаконната емиграция. Другият аспект обаче е, става все по-важен. Да се даде на държавите членки една едина и силна линия по този въпрос. Ние говорим за създаване, примерно, на агенция за емиграцията. Трябва да се внимава, не трябва да се прекалява с създаването на нови институции и агенции. Според мен, опитът натрупан в Фронтекс е изключително ценен и полезен – когато се стигне до проблемите, свързани с емиграцията, мисля, че трябва да се позоваваме на този натрупан опит, дори когато чертаем тенденциите за в бъдеще. Това е много полезен опит, но е нужно да намерим и инструменти за регулирането на незаконната миграция и да създада, създадем условия за по-нататъчното интегриране на емигрантите. Това са двете лица на същата монета. Ам... Значи, е, не е въпроса на, е, с е, незаконните мигранти, които а, пристигат с а, различни превожни средства и, и трябва да се занимаваме с тях. Това не е най-наболелия проблем за а, Фронтекс. Ето, примерно, вземете Италия. Ние изключихме договор с Либия. А, на базата на тази спогодба ние им даваме най-различни средства, включително а, катери за патрулиране на границите и така съкратихме прилива на емигранти от тяхната страна към нашата страна с 80%. Разбира се, има и други проблеми, колегата ги спомена, когато става въпрос за търсещи убежище те трябва да имат възможност да изразят а, а, своето мнение, дори ако още корабът, на който се намират, не е акостирал. А, и примерно да способстват либийските власти а, е, лицето да си подаде искане за а, убежище. Има най-различни свързани ситуации – в Италия имаше 51 самоубийства на задържани лица. А повечето от половината от задържаните лица в Италия са емигранти. Неодавна обсъдихме въпросът с устния превод по време на, съд, на гледането на съдебното дело. Но също така, по време на процеса на обжалване, цялата процедура на обжалването, когато се явят иммигрантите на, в центровете а, за идентификация. Наглед това са различни проблеми, но ако не бъдат разрешени, не може да имате хуманно отношение в затворите и не може да имате надлежна идентификация, установяване самоличността, нито пък а, а, експулсирането, и някои от другите, и, което иде от другите процедури, да осъществява правилно процедури, които в във всяка държавите членки ние се опитваме да създадем, но ако не си сътрудничим, това са процедури, които а, не сработват. Ето, нужно е а, сътрудничество в европейски план. Ако стигнете до страна като Италия, която има една много дълга линия на крайбрежието си и се знае а, къде се слиза от тези мигрантски кораби и знаем, извинете, а, много ви моля, ограничавайте се в две минути, за да можем на време да свършим и да преминем към втората тема на семинара. Затова ви моля, господин Енцио, ако може, максимално две минути от комисията Либе. Mulțumesc, domnule președinte, е, stimați invitați, dragi colegi. Е, Уважаеми колеги, скъпи гости, Първо, позволете да изразя своята радост. Най-сетне имаме междупарламентарно заседание по темата за дефинирането на сферата на свобода, сигурност и правосъдие. Още повече, че в тази област и Европейския парламент и националните парламенти имат а, своите роли. Искам да се говоря за предложението за изменение на регламента за Frontex. А, тук становищата са различни, но е необходимо да изясним какви са те. В конкретност имаме нужда от а, сътрудничество, когато се планират и провеждат съвестни операции по външните граници. Въпреки, че на, на, на централно ниво Frontex функционира доста добре, на нивото държа, на държавите членки а, се намира по-доброто познаване, повечето информация за тези граници. А, знам ли в бъдеще ще продължим да говорим за, по този въпрос, както и по въпроса за гарантирането на останалите човешки права по време на различните операции, свързани с, с незаконната емиграция. Какво мислите за тези обвинения, които се отправят към Фронтекс? Смятате ли, че те са основателни или са безпочвени? И тъй като аз представлявам Румъния, искам да спомена една тема, свързана с Румъния. Като се има предвид стратегическото значение на Румъния в осигуряването на външните ни граници, при нас се пада една трета от външната граница на Европейския съюз. Зная, че не отдавна имаше посещение от ваша страна в, нас, в Румъния и сами сте се убедили в напредъка по осигуряването на границата. От информацията, с която разполагам, мисля, че сте получили информацията, която сте поискали. Смятате ли, че Румъния има готовност да поеме своята отговорност по опазване на външната граница на Европейския съюз. Смятате ли, че можем а, да се борим с незаконната иммиграция и транснационалната а, престъпност? Господин Харидис Кадирис от а, Гръцкият парламент. Заповядайте, две минути. Да, благодаря. От името на гръцкия парламент, заедно с колегата Савара, позволете да ви поздравя. В моята страна през последно време ставаме свидетели на изключително драматични тенденции по отношение на нарастващия брой на новопристигнали мигранти – Слушахме внимателно вашето изказване. Сухоземната граница в Гърция по цялото си протежение е, е под атаката на незаконните мигранти. Необходимо е да се решава въпроса на европейско ниво. Необходимо е да има официален орган, който да отговаря за вашата граница. Според мен това е съвсем очевидна потребност. Чухме за различните слабости в оперативен план, видяхме какво се каза за, наци... за държавите членки, за опасностите а, там, но ние искаме да се е, засили засилят средствата, а, които се заделят по този въпрос нашите страни. Има а, при нас а, сериозна економическа криза, а проблема с иммиграцията а, се отразява на нещата а, още по-зле. За ефективността, дори Frontex да беше ефикасен а, инструмент, щяхме да имаме нужда и от други инструменти и мерки за а, да се стремим да а, накараме а, мигрантите да се върнат. А, причините, а, по които хората искат да мигрират, са множество. Това не е а, въпросът сега. Въпросът е всяка държава а, трябва да осигуря своите граници. Да вземем Турция. Турция не пожела да сключи спогодба за сухоземната граница, но трябва да мислим и за нашите морски граници, за да може да решаваме въпроса на ниво Европейски съюз. Верно е също така, че се сблъскваме с огромни проблеми, когато работим с незаконно пристигналите на нашата територия, защото нямаме необходимата подкрепа и поради економическото стране на нашата страна. Благодаря. списък на пожелалите да се изкажат. Вече 10 е, са на записали, 5, се, 5 се изказаха. Оставаха пет. така че повече е, няма да записвам. Господин Салави от Испанския парламент, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. А сега за господин Лайтнен и това, което каза за сенегалският, а, сенегалският а, път. А, искам да кажа, че вчера дойдоха около 300 мигранти а, от Канарските острови през Андалусия. А имаме такива проблеми и въпреки а, е, това винаги сме подкрепили работа на Фронтекс по опазването на външната граница и сме разменили информация. Може би нашето а, е, виждане по въпроса се различава от това на господин Хулко. Господин Босотил Искам да кажа нещо за посоката, в която се развива Фронтекс и за субсидиарността. От създаването на агенцията, която се, ще изгражда сега и ще, е, се, ще управлява огромни информационни масиви, си направихме изводи. Ние писахме на Европейската комисия казахме, че нямаме проблем с тази агенция, а имаме проблем с съизмерността, особено когато имаме економическа криза. Едва ли сега е на удачния момент те първа да се създават нови агенции. Всъщност е необходимо да се подобри координацията, а една нова агенция ще създаде повече работа. Така че според ма, нас Frontex с някои изменения в сегашната структура може да поема отговорност за тези големи информационни масиви и а, може да работи ефективно. По този начин ще се реализират економии и ще се спази принципа за съизмерността. Тоест, ние сме да остане Frontex да се укрепи и да се е, застъпват по-силно принципите е, на съизмерността и простотата. Сега ме интересува какво имате да кажете е, по отношение на това предложение на Испанския парламент. Госпожа Матуа, две минути. Благодаря много, господин председател. Е, е така, за разлика от е, германският е, колега, аз ще кажа, че външните граници на Европейския съюз засягат всички държави членки. Всички. Защото минали веднъж незаконния мигрант тази граница, той е при нас, в Европейския съюз. Така че споделянето на този е, товар за миграцията е нещо, което ние трябва да поемем е, заедно. И а, това се отнася и до подкрепата на Фронтекс. Като докладчик пред Комисията по бюджетен контрол, аз участвах на, на среща и разбрах, че имате доста по-голям бюджет в Фронтекс, но нямате нормативната уредба, която да послужи като правно основание за разходването на тези средства. Сега ще се промени регламент и се надявам, че ще може по-добре да освяват тези средства. Това е добре, защото по-добре ще се наблюдават външните ни граници. Мигрантските потоци не са въпрос, който се отнася само до обикновени хора. Трябва да се знае, че там действат и организирани престъпни е, групи, мафиотски групи. Трябва да ги знаем тези неща. И трябва да се ползва този бюджет както трябва и е, в тази посока, а ние в парламента ще следим за това. Господин Заварис, е, гръцкия парламент, две минути. Благодаря. Много е важно, че провеждаме тази дискусия по изключително важните въпроси. А, мисля, че сме на едно мнение по това какви са основните цели на Европейския съюз. Създаването на това единно пространство на свобода и сигурност. Единно пространство. За това смятам много е важно да предприемем нещо, за да дефинираме докъде се простира това пространство. Не може да се говори за единно пространство, според мен, ако нямаме е, някакво действие, да определим докъде се простира то и да го пазим. Това означава граници. Къде са границите на това пространство? Така че, разбира се, Хората, които не са съгласни с този подход, на тях ще кажа, не може да имате единно пространство, където има свобода и сигурност, ако не защитавате граница, включително границата на Гърция. Разбира се, че трябва да се пазят и човешките права на гражданите и на народите в Европейския съюз. Има права на човека. Има основни права, които са изложени на опасност от незаконната емиграция. Защото в нашите страни, особено в моята страна в Гърция, непрекъснато нараства престъпността и намалява сигурността. Хората, които призовават към това да се премахне Фронтекс, всъщност призовават да не се зачитат тези права. Даваме ли си сметка колко е важно да защитаваме това пространство, вътре в което имаме свобода, справед... сигурност и справедливост? Трябва да имаме инструменти, които да гарантират ефективното опазване на границите на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нямаме много време, За това накратко. Проблемът с миграцията е сложен, той засяга цяла Европа. Италианската граница също е европейска граница. Това на налага необходимостта Европейския съюз да има ясна а, политика. В контекста на тази политика Frontex трябва да продължи да работи като инструмент, който обслужва цяла Европа, осигурява познание, координация а, на усилията на отделните национални агенции. Действията на Frontex трябва да се определят на политическо равнище и именно там трябва да се вземе решение. Защо въпросът не търпи отлагане? Защото трябва да се решават сериозните проблеми, за които говори господин а, Хунко. Говорим за а, лагерите. Държави като Италия трябва да се процедят много внимателно преди да а, сключват или разширяват подобни спогодби, като тази, за която стана въпрос с Либия, защото ако е така, трябва да се създават след това лагери за емигрантите. В а, морето, в международни води имаме а, корабите, имаме а, ясно очертани граници, трябва да уважаваме правата на човека, но всяка държава трябва да функционира на основата на един от базисните принципи на Европейския съюз, ако искаме да бъдем маяк за правата на човека за хората, които идват от страни, страни, където тези права са застрашени. Господин Лопес от комисията Липе. Благодаря, господин председател. Аз също съм от Испания и бях депутат по времето, когато в южната част на Испания ние настояхме да се създаде Фронтекс. Тогава преценихме, че е удачно да се създаде такава агенция, която да е, им носи добавена стойност е, за вършат на проблемите, които е, ние самите имахме в областта на Канарските острови и другаде. А, преди всичко това агенция, която казвахме си, ще ни помогне да спасим човешки живот. Имаме хора, които идват не може да се превежда. Perdón, presidente, pero no sé a qué obedece el ruido. Извинявайте за шума в микрофона, каза председателя. И така, агенцията не трябва да се превръща в мастодон, свързан с Европол. А, и един вид да поема а, ролята на правоприлагане, която имат полицаите. Примерно, едно е да се занимаваш с наркотрафиканти, хора, които при нас носят оръжие, и съвсем друго да се занимаваш с а, а, хора. Просто бегалци. Защото ако не разбираме тази разлика, няма да имаме ефективност, няма да може да помагаме ефективно на хора, които имат нужда от обежище и, и молят за него. Няма да можем и да се отнасяме е, правилно с незаконните мигранти. Това са хора, които просто идват да търсят работа. Нито пък ефективно ще се а, е, справяме с а, е, а, трафикантите, които а, помагат на незаконни иммигранти трябва да се обърнем към различните системи събиране на оперативна информация, а, за да, защото те може да ни помогнат за решаване на тези проблеми. Господин Хайнц Маурус от германския Бундестаг. Благодаря, господин председател. Първо благодаря, че имаме възможност да дойдем днес тук и да обсъждаме тази тема. Искам да се обърна към господин Лайтинен и господин Босотел и да благодаря за уводните думи. Взех... Думата обаче предизвикана от изказването на господин Хунко и аз говоря от името на колегата Геренц от германския Бундестаг. А позицията на господин Хунко най-вероятно е негова лична позиция или позицията на неговата партия, а не на германския парламент. Що се отнася до засилващия проблем с нарушителите на границата и засилването на организираната престъпност, е необходимо да се е, предприемат мерки срещу това. Част тези мерки предполагат подобряване на е, сътрудничеството. Несъмнено, е, това означава съдействието между Frontex и съответните органи за борба с организираната престъпница. Аз искам да се а, ускори сътрудничеството, което виждаме на практика. Благодаря. Госпожа Вержи от комисията Либе. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Хунко. Но аз в голяма степен съм а, на негова страна. А, мисля, че контактите са полезни, когато става въпрос за агенция, която се занимава с управление на граница, да не кажем за затваряне на границите. Преди да влезе Лисабонския договор, аз исках непременно някои от добрите разпоредби в Лисабонския договор наистина да се реализират. Сега, а, имаме конвенция за човешките права. А, следващата седмица имаме два доклада. А, в нашата комисия единия за правата на човека в Европейския съюз, а другия за а, страните извън него. Аз съм докладчик сянка и по двата. Трябва а, да се разглеждат а, много прецизно въпросите, касаещи правата на човека в Европейския съюз в, по отношение и на а, отношенията с а, съседни страни. Особено имам предвид отношенията между Европейския съюз и Тунис. Не става въпрос само да се зачитат в минимална степен поне човешките права на а, жени и деца, които а, биват отхвърлени в молбите си за обежде, но ние трябва да уважаваме изобщо човешките права на иммигрантите. Това не, иммигрантите не са престъпници. Трябва да престанем да гледаме на иммиграцията като на проблем. Трябва да а, разбираме а, тази тема. Не може само да се говори без да се прави а, е, нищо, защото а, на национално и на наднационално ниво политиката на миграцията трябва да се разглежда в контекста на другите общи политики. Тази идея да се затворим в границите си няма да ни помогне да решим въпросите, които изправя пред нас глобализацията в тези трудни економически е, времена, нито пък проблемите а, с измененията на климата и глобализацията. Господин Тавареш от Комисията по граждански свободи. Ще бъда кратък, тъй като много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани. Имам следния конкретен въпрос. Той е свързан с хуманитарния проблем, инцидентите по море, говоря за плавателните съдове в Средиземно море, Наскоро имахме госто Шенген, който даде добра оценка на условията за работа и спасяване на тръщите обежище при инциденти по море. Искам да попитам какво планират комисията и парламента в това отношение. Мисля, че тук е, много добро място ще изиграе и диалога с националните парламенти. Говоря за, да, за това, за да може тези планове за спасяване на хора по море да бъдат реализирани на практика. Водещ трябва да е хуманитарния принцип и да се спазва също и принципа за забраната за връщане. Относно Либия, както многократно бе казано, не може спазването на правата на лицата, търсещи обежище, да отива на заден план. Трябва да гледаме какво е отношението към бежанците. Лошото отношение е в нарушение на принципите на Женевската конвенция. Трябва да видим какви мерки ще приемем в това отношение. Като се има предвид и скорочните инциденти с е, италиански кораплавателен съд, италианската морска флота, е, трябва много да внимаваме, винаги когато имаме работа с полковник Кадафи и Либия. Трябва позицията ни по отношение на Либия да е ясна. Господин Таверас, благодаря. Наблюдението на външните граници на Съюза е изключително правомощие на държавите членки, не на Фронтекс. И така, какво представлява Фронтекс? Той играе ролята на, за сътрудничество, съгласуване, стратегически анализ. Осигуряване на връзка между националните органи и европейските органи. Frontex няма правомощие по административни въпроси, като връщането на беженци. Това трябва да бъде пояснено. Относно дебата до момента, когато има сериозен миграционен натиск на дадено място, в даден момент по границата на Европейския съюз, можем ли да принудим всички останали да проявят солидарност? Солидарността задължителна ли е в такива критични моменти, когато има сериозен миграционен натиск? Трябва да намерим отговор на тези въпроси. И на следващо място, на господин Лайтенен искам да кажа, Какво е нивото на ангажираност? Фронтекс разполага ли с необходимите мерки, за да се справи с кризата временно? Положението по всички граници е едно и също ли е в това отношение? Следващият оратор. Благодаря. Надявам се, че ще получим отговор на някои от въпросите, защото до сега не сме получавали отговор на тях. Какво мислите за умрелите в Средиземно море и за факта, че патрулирането по граници се дава на трети държави и то често на такива като Либия – какво мислите за инцидента, който визира колегата Ротеварес? И факта, че Италия е предоставила ресурси на Либия, за да извършва патрулиране. И след това стана инцидент с италианския рибар. Стреляно бе по него. Не говорим просто за потенциална заплаха. Тази сутрин 140 мигранти слизат на суша, обаче после няма и следа, някои евентуално са умрели. Може би се променят нещата и това не трябва да се подценява. Искам да благодаря на господин Лукер за неговото изказване. Наистина трябва да бъдем внимателни и да не бъркаме демократичния контрол с военния контрол. Времето е напредна. Така че, ако обичате да се ориентираме към приключване, колкото се може по-кратки изказвания, първо директора на Frontex, господин Лайтинен. Благодаря на всички участници в оживената дискусия. Не мога да отговоря на всички въпроси заради ограниченото време. Ще се опитам да се спра на съществените моменти. На първо място, не трябва да забравяме, че отговорността за контрол върху границите е в ръцете на държавите членки. От 2007 година Frontex няма никакви изпълнителни правомощия. Всички решения и мерки се определят от държавите членки и граничните служби. Нашата роля е да извършваме анализ на риска, да спомагаме сътрудничеството между държавите членки на европейско равнище, да извършваме частично финансиране на това сътрудничество, да се опитаме да насърчаваме капацитета на граничните служби на държавите членки, що се отнася до изпълнението на европейското законодателство и нормативна уредба. По въпроса за основните права, на първо място не трябва да забравяме кой взима решенията. Не Фронтекс. Решенията се вземат от компетентни национални органи. Те решават дали да приемат дадено лице или да извършат реадмисия. Това не е в правомощите на Frontex. Като си има предвид това, което вършат държавите членки сами по себе си към момента и сътрудничеството на европейско равнище, съгласувано от Frontex, имаме 11 000 оперативни дни годишно с бюджет по-малък от 19 милиона евро. Служителите, както казах, са 270. Около 2000 гранични служители участват в операциите. Държавите членки имат 4000 държавни служители и не мога да кажа общо какъв е бюджетът на държавите членки, предназначен за граничен контрол. И така трябва да поставяме нещата в контекст. Има един въпрос, който не бе обсъден тук, а именно изграждането на капацитет. Господин Босетил спомена за учебната програма на европейско равнище – която е разработена с участието на държавите членки, а също и стратегически партньори, като службата за беженците към ООН, която също даде своя принос за учебната програма, която се реализира вече във всички държави членки. Основните права са крайъгълният камък в съвременния подход към годишното управление в Европейския съюз. Какво правим? Правим всичко, което можем по линия на осигуряването на обучение на граничните служители в държавите членки, осигуряването на съвместни операции. Ние подхождаме по същия начин и към нашите собствени служители, обучаваме ги, разширяваме познанията им. Наскоро имаше много добър семинар, организиран от Агенцията по основни права в Европейския съюз. Така че работата в това отношение продължава Що се отнася до третите държави, с които си партнираме, въпросът е Ще продължаваме да работим с колегите от третите държави, за да насърчаваме спазването на правата на човека, основните права или смятаме, че е по-добре да ги изолираме и те да не участват в подобни инициативи. Що се отнася до инцидентите по море, които зачастяват. Каква е основната роля на гранична или крайбрежната полиция при такива инциденти? Повярвайте ми, това е да се спаси човешкия живот. Това е тежка задача. При всички, почти всички подобни инциденти, първата мисия е спасителна мисия. Това е основната цел, с която всички са наясно. Просто исках да го спомена още веднъж. Относно оценката на капацитета на държавите членки, до момента Frontex няма отношение към нея. Ние не казваме какви са способностите и капацитета на отделните държави членки. Има се съответните органи и механизми за тази цел в Европейския съюз. Както казах в изказването си, борбата с престъпността по външните граници разкрива нови възможности. Господин Кокелбер спомена за механизма за сътрудничество. И радвам се, че колегата от Европол Рот Вейнвард, който скоро ще вземе думата, е тук, в залата. Ежедневно се осигурява плавно сътрудничество между Frontex и Европол. Ясно е дефиниране ролята на всеки орган, ясно е Frontex и Европол за какво отговарят. Говоря за ежедневно сътрудничество на това ниво. Съжаление, не мога да се спра по-отделно на всеки един въпрос. Но ако искате конкретен отговор по някой въпрос, с удоволствие ще отговаря в писмен вид. Благодаря, господин Лайтинен. Благодаря ви, че спазихте отреденото време. Господин Хунко, предполагам, че ще иска да вземе отношение съвсем накратко. Бъдете кратък. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. В предишното си изказване казах следното. Някои правозащитни организации отправят критика. Споменах и за правни становища, правно становище от 2007 година, също и искам да кажа, че критиките се отправят от е, Amnesty International, Per Asylum. Критиката е следната. Европа използва незаконни методи за да отхвърли иммигранти. Фронтекс не отчита правата на човека и правата на търсещите обежище. В отговор на това искам да кажа, че разбира се, Frontex не извършва всички операции по границите на Европейския съюз, но смятам, че критиките на подобни правозащитни организации засягат основата на граничния режим. Тук говорим за репутацията на Европейския съюз, в крайна сметка, защото правата на човека са основен компонент е, от структурата на Европейския съюз. Затова и всякакви критики в това отношение са важни, тъй като правата на човека са основен елемент. Господин Босветил, ще бъда кратък. Относно казаното от господин Хункас, че Фронтекс има контрол върху бежанците. Няма такъв контрол върху бежанците от страна на Фронтекс. Крайно време е да се прави разграничение между правомощията по външните граници и правомощията по въпросите, свързани с убежището. Подготвя се нова агенция, нова служба, така наречена служба за обезпечаване на убежището. Именно този орган ще отговаря за беженците по европейското законодателство. Господин Галазовски попита дали разполагаме с достатъчни финансови ресурси, дали сме свръхагенция или спомагателна агенция. Това е много важен въпрос, всъщност. С едно от предложените изменения се цели именно да се даде правомощие на Frontex да закупува или да нема под найем собствено оборудване – ако се направи това, очевидно ще трябва да се преразгледа изцяло бюджета. На трето място, правата на човека. Разбираемо е, че този въпрос е, е проблем за редица хора. Бях във Варшава миналата седмица. Имахме делегация на Европейския парламент. Там и това бе сред основните приоритетни въпроси. Зададохме няколко въпроса, свързани с правата на човека. И познайте какво. Получихме всички отговори. Но най-важният отговор, който получихме във Варшава бе следния. Фронтекс ясно, недвусмислено каза, че ако има един граничен служител, който е нарушил правата на човека, той вече не може да работи с Фронтекс. Има нулева толерантност в това отношение. Ясно е, че една агенция, създадена в Европейския съюз, следва да спазва правата на човека. На четвърто място, конфигурацията на новата агенция. Колегата от Испания не иска да се сформира нова агенция. Ще спомена за това на колегата Карлос Коелю. Бе казано, че тази функция следва да се интегрира в работа на Frontex, ако правилно разбрах. И мисля, че въпросът за новата агенция може да бъде разгледан и утре, когато обсъждаме Шенген. На пето място. Много ми хареса изказването на господин Саварос от Гърция, а именно, че се нуждаем от необходим инструментариум, за да има резултати. И много показателно, че това бе казано от човек от Гърция, която, между другото, е страната е изправена пред най-сериозни проблеми във връзка с опазването на външните граници. И въпросът, който се, трябва да се зададем е съвсем ясен. Има ли полза от Фронтекс на европейско равнище? Моят отговор е Фронтекс може да даде такава полза. Казвам може, а не, че го прави това, защото според мен работа му трябва да се подобри. Господин Естемер зададе въпроса за правомощията. Съвсем прав сте, че в договора става пределно ясно, че опазването на външните граници е в националните правомощия. Но, именно много важно но, според член 2е е от регламента за Фронтекс, Фронтекс следва да има за задача да подпомага на държавите членки при обстоятелства, които изискват е, засилена техническа оперативна помощ по външните граници. И така, да, всяка държава си има своя суверенитет, но когато една от тях среща затруднения, всички трябва да се обединим и да й помогнем. И така стигам до заключението. Солидарността. Въпрос съвсем основателно повдигнат от господин Диас Демера. Мисля, че да, ние определено трябва да тръгнем по пътя на солидарността, и трябва да се нуждаем от ефикасна солидарност. Дали ще е солидарност на доброволни начала, задължителна солидарност, това не е толкова важно. Важното е да действа. До момента нямаме резултати и трябва да положим всички усилия, за да имаме резултати. Благодаря на господин Лайтин, господин Босотил Ухко и на всички колеги, които взеха участие в тази интересна дискусия. Уверени сме, че втората сесия, която ще започне, ще е също толкова интересна. Искаме да благодарим на участниците в първата сесия. И така без пауза, тъй като не остава само час, ще минем на втората сесия. Искам да напомня на всички в залата, че преводачите имат свое собствено работно време, което се спазва. Затова искам незабавно да поканя отпред господин Вейнврайт, директор на Европол, господин Диас Демера, член на комисията Либе, който отговаря за доклада за Европол, и лорд Питър Баунес, председател на подкомисията по правосъдие и институции на Европейския съюз към Камарата на лордовете в Великобритания. Добре дошли! Благодаря. Благодаря на всички за вашето съдействие защото този втори панел, който е от особено значение, се отнася до Европол и разполагаме само с един час. Така че, моля ви, ако може първите три изказвания от паналистите да бъдат дори по-малко от 10 минути и ако се придържаме към 2-минутния регламент за всички, които желаят да се изкажат, след това, за да наваксаме с времето. И така, даваме думата на господин Роб Вейнрайт, директор на Европол. Имате думата. Уважаеми господин председател, депутати на Европейския парламент, националните парламенти, благодаря ви много, че съм поканен днес. За мен е чест да открия тази важна сесия, която касае Европол и фокуса на днешния дебат е как да повишим демократичния контрол и отчетност в Европол. Много сериозни промени бяха извършени през последната година. Предстоят и такива през следващата година, които ще разгледам в своето изказване. Но, разбира се, искам да се възползвам от възможността и да ви представя работа на Европол – така че наистина да имаме един добър контекст за последващия дебат. И така, Европол е правоприлагащата агенция на Европейския съюз. Нашата работа е да защитаваме гражданите на Европа, да защитаваме правата на човека, като подпомагаме държавите членки да се борят срещу организираната престъпност и тероризма и разработваме нашата организация по начин, който според нас е, е добре координиран, за да реагира ефективно срещу най-опасните терористични и криминални мрежи, които действат в Европа. Това правим като улесняваме обмена на оперативна информация между правоприлагащите органи. 650 експерти работят при нас, анализатори и служители, които са привлечени от всяка една основна полицейска организация в Европа с бюджет от 85 милиона евро към момента. Правоприлагащите агенции из Европа разчита на нашите 27 оперативни служби с цел координирането на около 14 000 трансгранични операции всяка година срещу някои от най-опасните терористични и криминални мрежи, които действат в Европа. Тези способности за борба с престъпността водят до разбиването на много криминални мрежи, арестуването на стотици опасни престъпници и възстановяването, подпомагането на много жертви, жертви на трафика, както и възстановяването отнемането на постъпления от престъпна дейност. Измежду тези 14 000 операции, един от важните случаи, една международна а, операция е по а, експлуатация, сексуална експлуатация на деца по интернет. Установихме 2200 нарушители, от които 1500 150 бяха арестувани след много сериозни разследвания бяха извършени в 19 страни едновременни обиски и претърсвания, за да се сложи край на тази ужасна престъпна група, група извършваща престъпления по интернет. Това е един типичен случай за начина по който Европол уникално на европейско ниво може да анализира комплексни престъпни данни, да идентифицира криминални мрежи и да използва оперативните си платформи, за да координира симултанни, едновременни операции по задържане за да приведе това към ефективни полицейски операции на място, за да предоти по-нататъчните щети срещу гражданите на Европа. В този контекст е много важно да се отбележи, че Европол няма принудителни правомощия. Нашата цел е да подобряваме сътрудничеството и координацията между страните, да развиваме централните полицейски възможности на Европейския съюз, най-вече по отношение на това да действаме като информационен център, за да обмяняме данни за борба с престъпността и възможността на Европол да осигурява една ефективна платформа за обслужване, която да ползват полицейските организации от различните държави членки. Правоохраняването все още е свързано с суверенит, националния суверенитет, защитата на правата на човека, правосъдието и вътрешните работи остава много чувствителен въпрос, но крайна сметка работа на Европол е да осигури по-безопасни условия, като защитава нашите граждани от международната престъпност и тероризъм, което означава, че доверието на обществото и тяхното разбиране са особено важни за нас. За това и ще приветстваме всякакви договорености за повишаване на прозрачността и демократичната отчетност. Влизането в сила на Лисабонския договор допринесе за много промени в функционирането на Европейския съюз и подготви пътя за една нова ера в правосъдието в сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, най-вече чрез демократичната отчетност, са постигнати много сериозни подобрения. Европол обаче има различна история от тази на типична европейска агенция. Бяхме създадени пред 10 на години на базата на междуправителствено споразумение, действащо в областта на правосъдието и вътрешните работи, която по това време беше в третия стълб. Това означаваше, че парламентарният ангажимент в е, нашите договорености бе доста ограничен. Националните парламенти и Европейския парламент не участваха пряко в управлението на Европол и правото на инициатива се поделяше между комисията и държавите членки. Съветът следователно действаше като пазител на националните интереси и интересите на европейските граждани. До тази година Европол се отчиташе само пред е, съвета на министрите и пред управителния съвет на Европол. Националните парламенти участваха в ратифицирането на конвенцията за Европол и нейните изменения под формата на, протокол, на трите протокола, които последваха. Разбира се, договорът от Лисабон подсилва ролята на парламента, както на националните, така и на европейския и, както казах, приветстваме това развитие. Е, вярвам, че влизането сила на Лисабонския договор бе основно подобрение за Европейския съюз, най-вече добра възможност за нас е да повишим прозрачността на Европола. Договорът е, поставя парламента и националните парламенти в вината на процеса на вземане на решение в Европейския съюз, което го комбинира с е, новата правна рамка за Европол и по този начин създава ново равнище на демократична отчетност. При новите договорености по силата на Лисабон ние все още се отчитаме пред управителния орган, но това се контролира и от съвета и от Европейския парламент. Всеки един нов акт в тази област следователно се приема с обикновената законодателна процедура. Европейския парламент следователно ще участва от самото начало на тази процедура и ние ще имаме правото на вето. На второ място, разбира се, има нови права на информация, които са дадени на парламента. Националните парламенти трябва да получават различни документи. Разбира се, европейски националните парламенти ще участват също в е, оценката на политиките по правосъдие и вътрешни работи. И накрая, както ни е известно, един бъдещ регламент за Европол – ще установи условностите за надзор на действията на Европол от страна на Европейския парламент и от страна на националните парламенти. Европейския парламент конкретно ще бъде консултиран по мерките, касаещи оперативното сътрудничество. Освен новият е, Лисабонски договор, в сила влезе тази година и нова правна база за Европол, който повиши демократичната отчетност. Това подобри също и нашата оперативна работа, защото ни помага да играем основна роля в сърцевината на вътрешната на архитектурата на вътрешната сигурност на Европа и насърчава по-ефективно сътрудничество с Frontex и други европейски агенции. На базата на, на развиващите се допълнителни, допълващи се роли, е, очакваме до голяма степен да се засили сътрудничеството, което Европол има с Frontex и другите европейски агенции. По силата на новата ни правна рамка, контролът на Европейския парламент е подсилен за да направи необходимото Европол да стане изцяло отчетен. В момента Европейския парламент е бюджетен орган за Европол заедно с съвета. Така че съвета трябва да освободи от бюджетна отговорност директора и да проследи изпълнението на бюджета. Също така трябва да получи и годишен отчет и финансовите отчети от страна на директора на Европол. Това са съвсем практични мерки, които пряко преобразува демократичната отчетност на Европол и аз ги приветствам. Централен аспект за това е въпроса за надзора на Европейския парламент. Разбирам, че Европейския парламент има чудесна информация да събира и съхранява лични данни. Смятам, че това е абсолютно необходимо за съфункционирането в подкрепа на борбата срещу организираната престъпност и тероризма, но с задоволство и гордо ще заявя, че съм много горд с е, постиженията на Европол по отношение на защитата на данни това е една рамка, която внимателно е развивана през последните 15 години и смятам, че наистина осигурява необходимото равновесие между сигурност и свободи в е, процеса на работа, която извършваме. Ролята на парламента също не се ограничава до бюджетни въпроси, изпълнение на решенията на съвета и повишаване на демократичната отчетност на Европол чрез представянето на годишни доклади от страна на управителния съвет. Парламентът също така може сега да изисква директора да се явява директно пред Европейския парламент за обсъждане въпроси, свързани с Европол. И на края на всяка 4 години управителният съвет е, извършва независима външна оценка на изпълнението на решенията на съвета по дейностите, извършени от Европол. Гледайки напред към перспективите на новия регламент за Европол – Решението на съвета за Европол вече определя рамката за прилагането на Лисабонския договор, но комисията ще приложи нова правна база за Европол на базата на 48 член от договора и мисля, че това е допълнителна възможност за повишаване на нашата отчетност. Също така и възможност за подобряване на работата, по която Европол може да подкрепя работата на полицейските национални служби в борбата срещу организираната престъпност. Комисарят Мелстром предостави пътна карта за преработка на правната база на Европол и това е свързано право с оценката на изпълнението на нашата нова правна рамка от тази година. Тази оценка е много важна, защото Европол вече отдели много време и усилия за приспособяване към тази нова правна рамка и мисля, че наистина трябва добре да отразим първоначалното и прилагане, за, да го четем при новия регламент. Заедно с комисията и представители на, на комисията Либи, с представители на националните парламенти, както и от управителния съвет на Европол, се събрахме, за да обсъдим как точно да определим условията за това изпълнение, което е първото условие към новия регламент за Европол. Това е един много важен процес и вероятно това е последната сериозна преработка на правната база за следващите години. Трябва наистина да направим нещо, което отговаря на целите, не само по отношение на демократичния контрол, но и също по отношение на способностите, които тази централна полицайска отговорност трябва да има, за да може да се бори с съвременната организирана престъпност и тероризма. Можем да използваме възможности да уточним мандата и целите най-вече в областта на трансграничната престъпност, която става все по-трудна за а, проследяване и борба на национално ниво. Тук се включват киберпрестъпленията, изпирането на пари и финансирането на тероризма. В обобщение, господин председател, приветствам възможността по силата на новия регламент за Европол за създаване на по-добри условия за отчетност пред националните парламенти, Европейския парламент бъдеще и приветстваме възможността подобно на сегашния процес, който засяга Фронтекс, за да се повиши възможността на Европол да се бори с престъпността и тероризма. Благодаря, благодаря, казва председателят. Следващия оратор, господин Диас Демера. Продължаваме да гледаме часовника. Моля ви, придържите се до 10 минути. Благодаря и поздравление на директора на Европол. Поздравление до представителя на а, Камерата на лордовете господин Балнес. Разбира се, поздравление на колегите от националните парламенти и специални поздравления за моите приятели в Испанския парламент и евродепутатите. Ще се опитам да бъда откровен, разглеждан между институционалното сътрудничество – но ще трябва да подчертая това, което не трябва да повтаряме. Може би се чудите какво точно имам предвид. Ами ще бъда съвсем реалист в избора на думите си. В законодателната история на Европол бих споделил това, което бе казано от Роб, но тук в този парламент имахме доста злощастна история по отношение на функционирането на агенциите – Конвенцията за Европол и трите протокола към тази конвенция се движиха много бавно в сравнение с развитието на престъпността. Амстердам намери правно решение за решаването с тези проблеми, което не изискваше решение с единодушие от държавите членки. Така че ние можехме да продължим напред. По отношение на съвета и техните решения, това, което реши днес правната рамка за Европол, всъщност е решение на съвета. Аз бях докладчик за това решение тук, в парламента. Това ви е известно. И трябва да знаете също, че Европейския парламент получи много сериозна подкрепа за своето становище по решението на съвета. То бе гласувано с мнозинство. Ние внесохме 62 изменения и само някои от тях бяха прияти от съвета. Виждайки това, моят е, помирителен подход към съвета всъщност намалява. По това време Лисабонския договор вече влезе в сила съветът беше по-малко заинтересован да взема предвид становището на парламента в своите решения, да не говорим за мнението на националните парламенти. И така, на 17 януари 2008 година Европейският парламент прие измененото предложение за решението на съвета за създаване на тази Европейска полицейска служба, която днес представлява Европол. Казвайки това, независимо от е, обясненото от мен до тук, проблемите между парламента и съвета не, не спряха до там. Ще се опитам да ви представя една опростена версия на тези проблеми. Имахме пакета за Европол, както се наричаше, и който трябваше да дорази решението на съвета. В настоящия парламент имаше четирима докладчици по този пакет. Един от тях трябваше да разгледа отношенията между Европол и партньорите му, включително обмената на класифицирана информация и лични данни. Друг депутат от е, Германия беше докладчик за списъка на третите държави и други организации, с които Европол ще изключва споразумения бившият министър-консерватор господин Къркол, който беше ръководител на консервативната делегация днес, на групата на консерваторите, въведе нови стандарти за поверителност на информация. Аз бях докладчик по стандартите за развитие на документите за работа с Европол. И така, какво се случи тогава? Съветът се преструваше, че работи по тези инициативи, но точно преди влизането на Лисабонския договор направи това, защото договор ще, ще даде възможност да действаме в процедура на съвместно вземане решение, успоредно със съвета. Така че това е един от проблемите, които имаме тук в парламента. и ние никой няма да забравим тази този проблем. Но това не е свързано с Европол. Това не причина на нашите отношения с Европол. Ние искаме да подкрепяме Европол, да работим заедно с Европол. Така че това е просто контекста за целият дебат. Ние сме много доволни от работа на Сесилия Малстром и от нейните инициативи. Тя наистина изпълни обещаното от нея. При нея има дела, не само думи, и в момента работим на базата на една оценка, което ще доведе до нова законодателна форма, регламент, който ще вземе предвид и Лисабонския договор, и Стокхолмската програма. Тук е необходимо още едно пояснение. Е, Призив към съвета, чието представител не присъства днес. Парламента каза последна си дума по това досие, като каза, че 6 месеца след влизането в сила на решението на съвета, трябва да излезе становище за упражняване на контрол над новия регламент. такъв случай ние искаме да осигурим необходимото сътрудничество с националните парламенти. Искаме техния ангажимент в процедурата по оценка, така че ние да можем да завършим законодателната си работа. Във връзка с казаното от мен преди, парламентът трябва, без да забравя старите проблеми, да продължи по-нататък по отношение на междуинституционалното сътрудничество. Казвал съм го преди и ще го кажа и сега. Основният момент в нови регламент е следното. Разбира се, няма да посоча тук различните функции на Европол, защото добре познавате начин на действие на Европол. Но мисля, че има две-три неща, които определено трябва да бъдат е, разгледани много внимателно и да ги погледнем смело по отношение на новия регламент. Едно от е, нещата, което касае парламентарния контрол и който според мен далеч, е далеч от това, което е необходимо от посоченото в решението на съвета. И вторият проблем е свързан с необходимостта от засилване на защита на личните данни. Тук има три числа. Имаме службата за защита на личните данни, на второ място националния контролен орган и третата фигура е друг един контролен орган – Тези три фигури трябва да бъдат назначавани независимо, но кой наистина ще упражнява контрол на тази независимост? И това са неща, които трябва да се изяснят, защото към този момент са неясни. Ние не знаем кои са тези хора. Също времено трябва да избегнем и някои други нововъзникващи проблеми. И това не са проблеми, които си измислям. Това са проблеми, които всъщност пречат на контрола, който трябва да извършва Европейския парламент и националните парламенти. Поверителността на информацията е необходима в такава важна работа, защото говорим за европейската сигурност и работа на Европол. Това е много важен момент и не трябва да се нарушава. Тук имам привид алинея 10 от решението на съвета. Всяка година комисията ще излиза с работна програма за Европол, ще има след това генерален доклад за дейността на Европол и по-нататък се казва, че тези документи ще бъдат представени на съвета за приемане, след което съвета ще изпрати документите на парламента като само за информация, което в никакъв случай не е добре. Не е достатъчно. Тук е, не можем да говорим за парламентарен контрол, когато документите не се представят само за информация. И други един момент и с него ще приключа. Член 34, алинея 6. Тук искам да ви дам два примера, макар че има много такива. Тият контролен орган. Този орган ще изготвя доклад за дейността на редовни интервали и тези доклади ще бъдат изпращани на Европейския парламент. Ще бъдат изпращани и на парламента, и на съвета. Съветът ще може да представя коментари, които ще бъдат е, анексирани към доклада. И след това, какво се казва? Че съветът ще решава дали да публикува или не дейността, а, доклада за дейността. И ако реши да го публикува, ще решава какви да бъдат условията на такова публикуване. Къде е тогава демократичния контрол? Къде е думата на парламента, къде е думата на националните парламенти? Така че, господин директор, имате пълната подкрепа от страна на моята политическа група, ще имате и пълна подкрепа от мнозинството от този парламент, защото ние високо оценяваме вашата работа. Смятаме като абсолютно необходима, задължителна в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. И това е единствената институция, която има Европейския съюз, която може да се бори с фалшификацията. Но тук по отношение на моя помирителен подход, искам да спомена, че съветът трябва да вземе предвид ролята на националните и Европейския парламент. А сега на третият ни докладчик от Британската камера на лордовете Лорд Питър Балнес, моля, е, помнете какво ви казах за преводачите. Те е, са длъжни да ни обслужват е, само до 6.30. Така че ако искате да разбираме тази дискусия, моля да се придържате към времето. Господин председател, благодаря за това, че поканихте за участие депутати от националните парламенти да се включат вашата дискусия днес и че поканихте мен за да говоря пред вас. Камерата на лордовете на Обединеното кралство е, е проявява много голям интерес към е, темата Европол през миналите няколко години. Ние изготвихме 7 доклада. Е, Обединеното кралство подкрепя агенците. С това много се радвам, че съм поканен да участвам в тази дискусия. Последният доклад, публикуван от Камерата на лордовете, беше 2008 година след възстановяването на нова структура в Европол, но преди влизането в сила на решението, на основата на което се извърши преструктурирането. И дори тогава ние препоръчвахме да има по-голяма отчетност от страна на Европол пред Европейския парламент и също така пред националните парламенти. Ето защо искрено приветстваме възприемането на формална правна, а, правно основание за а, това, <clears throat> за въвеждането на такъв контрол. Нещо, което тук не стана дума, но е написано в уводните ви думи в програмата, че е жалко, че една година след влизането на Лисабонския договор в сила все още не са се оформили а, механизмите за парламентарния контрол. Това е а, именно темата, която аз избрах и някои от по-общите въпроси. Има въпроси, които могат да се поставят съвсем легитимно. Естествено, ние подкрепяме и Европейския парламент за това, че поставя тези въпроси в своя диалог с Европейската комисия. Аз разбира се не забравям, че в момента няма възможност да се промени Лисабонския договор, но какво всъщност означава член 88, секция 86, който пък Едното е за Европол, другото за Евроюст. Какви са разликите в формулировките? Според нас а, тук схемите и процедурите за контрол между двете институции трябва да са много сходни. За нас съвсем не е ясно защо Европейската комисия определя различни графици по отношение на парламентарния контрол в тези институции. През юли бяха съобщени следните срокове за дискусия на парламентарния контрол за Европол. Есента е, е, съобщение на комисията 2011 е, сериозно започват дискусиите. 2012 година се очертава формата, три години по-късно е, ще започне е, с, самия контрол. При Евроюст се прави предложение на комисията до година и 2012 започва с реално е, контрола. Наистина ме интересува защо трябва да има разлика в е, процедурите и защо при е, случая с Европол парламентите трябва да чакат до 2013. Косак подчерта, че е изключително важно Европейската комисия да провежда пълни консултации с националните парламенти и Европейския парламент по тези процедури. Ние също се надяваме, че това може да стане по един прост начин. Каквато и да е процедурата, щом веднъж се приеме. Тя трябва да е проста. Под е, е комитета а, по а, правосъдие към, Европ... към съвета не е направил своето предложение. Той изчаква да види какво ще стане по отношение на парламентарния контрол. Може би ще излезе с някакъв доклад. Според аз съм убеден, че трябва да имаме проста процедура. Нашата подобна комисия в Камерата на, на представителите също казва, че ако може е, 100 100 а, гласа да са достатъчни за приемане на такова предложение, за мен това не звучи реалистично. А, е, мандатите бяха разглеждани и преди в е, нашия парламент. Ръководството е задължено да управлява надзор върху дейността на директора. Не може да позволява парламентарния контрол да добавя още допълнително бреме и една добра идея да затъва в бюрокрация. Ние не искаме парламентарния контрол да включва надзор върху конкретните отделни операции. Ако щете, дори само поради съображения, свързани с сигурността, парламентите и националните и европейски трябва да гледат резултатите от работа на дадена институция, как тези резултати се подобряват, да коментират дейността и да гарантират ефективното разходване на парите на закона на дънакоплаците. Много е, е важно процедурата да е проста и бързо да започне да се прилага. Тези, които а, поддържаха Лисабонския договор и а, това, че чрез него се дават нови правомощия на парламента, са разочаровани, като гледат какво става по отношение на тези процедури с Европол. Аз съм убеден, че трябва да се включат и парламента при формулирането на съответните процедури за контрол. Благодаря. Благодаря, че бързо говорихте, за да можем да се справим с натоварния девен ред. Господин Холмар ще започна с да, госпожо Матия, ако се ограничим до две минути, ще успеем всички записали се да се изкажат. А, така че да чуем а, и реакцията а, на основните ни докладчици. Първо, господин Цевцик а, от а, Чешкия сенат. Благодаря, господин председател. Благодаря е, за това, че ми давате думата и за поканата изобщо, е, за да участвам в тази дискусия по е, въпросите на зоната на, на пространството на свобода, сигурност и справедливост. Това е тема, която е необходимо да се а, обсъжда и в националните парламенти. Последният а, договор, Лисабонския договор, а, се засяга този въпрос. Това е една сфера, която е много чувствителна за нашите граждани. Трябва да се радвате, ако погледнете тук назад, в дъното на залата, ще видите колко много са депутатите от националните парламенти, защото нас това а, ни интересува много. Още 2008 година на заседанието на КОСАК в а, се разгледа този въпрос след това на последното заседание в Прага отново. Това показа, че практическото а, прилагане на контролните правомощия не са добре разработени. Но между време, според мен, а, има напредък и трябва сега да се проведе една широка дискусия не само в националните парламенти между а, тях на междупарламентарни, интерпарламентарни платформи като тази. Ще излезе комисията с съобщение за демократичния контрол върху Европол. Нека да кажа сега какво искаме ние да прочетем там. Аз съм убеден, че контролните оценъчни дейности трябва да се опират на годишните доклади на Европол и Евроюст, които трябва да се предоставят на националните парламенти в първото полугодие на годината. Националните и Европейския парламент трябва да имат достатъчно време да обсъдят тези доклади, използвайки собствените си процедурни правила. И след това парламентите ще трябва да имат възможност да отправят питания към Европол и Евроюст и да обсъждат отговорите им. Чешкият парламент поддържа тясна връзка с нашите представители в двете организации. Конференцията на, Косекс на е, е добро средство през сесента. Парламентите ще представят своите виждания в присъствието на ръководителите на Европол и на Евроюз. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко секунди ще ви помоля да ми отделите. Е, искам да споделя колко съм смутен, е, вземайки думата за изказване по такъв деликатен въпрос. Според мен, парламента трябва да е, извика депутати. Те идват от хиляди километри разстояние. Тук сме се събрали да обсъждаме много важен въпрос, защото без Европол не може да се говори за борба с а, престъпността и а, с а, тероризма. Депутатът Демера каза, че е необходимо да се направи преглед на решението на съвета от 2009 година на законодателството, защото сега е необходимо да се урегулира начина по който се борави с данните. Инак няма да сме сигурни, че работим по демократичен начин. Не може да имаме демократичен контрол, който е възложен на национален международен контролен орган. Трябва а, да имаме някакъв а, технически орган в правно естество. Това е израз от италианската практика. Трябва орган, който да може да служи за тази цел. Управлението на така деликатни чувствителни данни, които ще използват за международни разследвания, необходимо да става ефективно, да е плодотворно. Обаче трябва да има орган, който има реални правомощия да управлява тази те, тези данни и да носи отговорност за тези данни. Не може да има национален или международен контролен орган, който има политическо естество и да го натоварите да се занимава с въпроси, които не са политически. Според мен трябва да търсим по-тесни и по-изобретателни връзки с Евроюст, но и с органите в държавите членки. Е, там може да намерят удачни съпоставки. Също и по отношение на сроковете. Така ще можем да ползваме опита на всички държави членки. Не знам дали това е осъществимо. Според мен е необходимо да проучим възможността да съберем колкото може повече идеи да споделим, да дадем своя принос. Сега няма време да говорим, например, за структурата на базата данни на Европол. Дали тя ще е подобна на тази, която ползваме в Италия за борбата с мафията или системата ще бъде различна. И а, как се използва тази система за борбата с организираната престъпност и тероризма. Благодаря. Да, аз съм а, депутат от тази парламентарна комисия, но и от комисията за, а, чове... за правата на човека. А, колегите ми често разглеждат а, органи а, е, като тези, които сега обсъждаме, като врагове на правата на човека. Ние обаче не смятаме така. Ние представляваме своите граждани. Нашите граждани имат своите граждански права, които, което означава, те имат право на свобода, сигурност и справедливост. А за мен, като избран от народа, това означава че аз трябва да им кажа какво прави Европейския съюз да защитава тези им права, не само когато работим вътрешно, но и във външен план. Това е част от нашите, органи... нашите отговорности като депутати да извършваме наблюдение на тези агенции, на които, е, на, които са натоварени с това и които ще бъдат е, също преструктурирани предвид на стоковската програма. Сега, без а, а, да е, изпадам в подробности, трябва да може да обсъждаме практиките в другите държави, защото това е много полезно за нашите страни. Сега, а, човек, който гласува за някого, след това ви спира на улицата и ви пита какво правите по отношение на а, съобщения, които четем в преста, отправени от САЩ към собственици граници, отно, а, граждани основ, относно опасност от тероризъм при посещение в Европа. Благодаря. Мистер Константинос Сабарас. Господин Константинос Сабарас от гръцкия парламент. Добре ли произнесете опът името ви? А, да, благодаря, благодаря, господин председател. Бих желала да започна с думите. Тук, в този парламент, както и в националните парламенти, Най-важното е, за да служим на демокрацията, да признаваме и зачитаме правата на човека. Това е основен, съществен елемент признаването и зачитането, спазването на правата на човека. Това е част от обществения ред във всички държави членки. Ето защо на мен не ми е ясно защо някои колеги искат да си присвоят ексклюзивно правото да защитават чове, човешките права. Тук говорим за способност за ефективно действие, когато се решава определен вид проблеми. Разбира се, съществува защита на правата на човека, ние се стремим да създадем един по-добър свят, свят, където има свобода и справедливост. Всички тези неща, всички тези усилия са насочени към демокрацията и дискусията за демокрацията. За мен бе чест да чуя че директорът на Европол говори за защитата на правата на човека, както и за борбата с организираната престъпност. Сега, престъпността се появява и причинява от премахването на вътрешните граници в Европейския съюз. Това е причината организирани престъпни групи да действат на територията на целия Европейски съюз. Така че а, по отношение на компетентните национални органи, които а, работят а, за, с Европол и също така с други организации, как а, тези видове а, е, сътрудничество може, могат да се осъществяват на практика? Защото нещо, което е много важно за нас в, в Гърция – е въпросът, свързан с Сименс. Какви ли неща се случват? Финансите на моята държава бяха сериозно засегнати, но и правата на човека, правата на гражданите бяха засегнати, защото гражданите е, настояват управлението да бъде ефективно. Така че искам да ми кажете как стоят нещата сега. Рената Зибер. За колегите от националните парламенти, които не са запознати така добре с събитията в Европейския съюз, искам да ви кажа, че тук, като говорим за а, а, Европол, Еврожаз конкретно. Докато а, парламента беше за засилване на правомощите на тези агенции, включително на Европол, съветът а, м, подходи към това доста неохотно. А примера, който да каза колегата Естемера е удачен. Сега, а, въпрос, който постави господин Демера и другите изказали се, къде се намираме сега по отношение на доверието на съвета. Като имам предвид, като казвам съвета, естествено, имам предвид държавите членки а, в съвета на Европейския съюз по отношение на Европол. И защо е това отношение? Защото държавите членки не искат да се откажат от собствения си контрол – който по един друг начин те упражняват при разследванията или просто няма доверие а, на това в една европейска агенция. Разбира се, тия, които ръководят дейността, са от правоприлагащи организации от други държави членки, а не от тяхната. И така, може би, ако разберем причините, ще може да преодолеем това недоверие. Задавам тези въпроси, защото през изминалите няколко дни бях в Колумбия. В Колумбия не само служителите от различните а, публични власти и, организа... и органи, но и неправителствените организации също подкрепаха полицията за оперативните разследвания. Аз имам пълно доверие а, на Европол. Европол няма ни, никога да допусне да се е, поставя под заплаха живота на собствения му а, агент. Не искам да чуя как стои, въпрос, как стои въпрос с правомощта на Европол в това отношение. А, Представителят на парламента на Полша, заповядайте. Благодаря. Като начало искам да споделя съгласие с казаното от лорд Болна. А, няма причина процедурата, която се отнася до Евроюст и от, до Европол по отношение на прилагането на разпоредбите на Лисабонския договор да се различават и а, да има различни срокове. Особено директорът на Европол каза, че Европол има готовност да пренастрои съответно своята дейност. Нека да се върнем сега обаче към това, което говорихме на, в предишната част от нашето заседание. Някои от изказалите се заявиха, че Събирането на лични данни трябва да е част от дейността на Frontex. Аз съм против това. Събирането и съхраняването на лични данни е, е много деликатен, чувствителен въпрос. Frontex може да ползва тези данни, но не бива да ги събира или съхранява самостоятелно. Имам въпрос към директора на Европол. Разкажете ми за сътрудничеството между Европол и Фронтекс. По-специално по отношение на трансграничните престъпления, като например различни видове трафик. Благодаря, господин Молдър от комисията Либе. И аз искам да благодаря на изказалите се до сега и на докладчиците. Моя въпрос е кратък. В... А, извинете, има смущение в мен. Се поставя въпроса за европейски прокурор. Ако се е, с, учреди такава фигура, как се променят нещата? Госпожа Матиес от комисията Липе. Аз ще се обърна към директора на Европол. Какво мислите е, за СЕПОЛ? Както знаете, Комисията по бюджетен контрол отказа да освободи от бюджетна отговорност тази е, агенция миналата седмица. Аз разбира се не мога да предскажа как ще се развият нещата с гласуването а, в пленарна зала, но единогласно в а, е, парламентарната комисия по бюджетен контрол това беше решението. Какво смятате е, за обучението на полицейските служители и е, начина по който е, полицейските учения се разделят един вид на две? Е, дали Европол трябва да го прави това нещо в е, Брюксел? Разбира се, новия директор на Европол няма нищо общо и не само заради него, не, по никакъв начин заради него а, не се отхвърли този доклад, но особен проблем е създаването на ръководство и на изграждането на главна квартира за СЕПОЛ. А, това означава ли, всъщност, че ефек... не се обучават ефективно служителите на полициите според мен вече не е правилно. Европол от тук нататък се занимава с обучението на тези служители. Много хора пък смятат обратното, че Европол трябва да провежда обучението. Какво мислите вие? Сега връщам думата отново на основните ни докладчици, за да отговорят и а, да а, коментират. Първо обаче нека да благодаря на преводачите за това, че ни дават още няколко минутки, за да можем да чуем отговорите на изразените въпроси и питания. Така благодарим на преводачите и даваме думата първо на директора на Европол, господин Уейнрайт. Благодаря. Ще се опитам да отговаря на максимален брой въпроси. Говори се за доверието и надежността на Европол. А, вярно е, че 15 години след внимателно развитие Европол все още трябва да отстоява своята позиция и да, за да печели доверието на полициите по, а, в различни държави членки. Разбира се, че има подобрение. 25% е, примерно имаме подобрение в оперативно отношение само за една година, но може да подобряваме нещата още, особено по отношение на тероризма, защото националните органи борщи се с тероризма в национален план, струваме се все още не желаят пълно да се сътрудничат чрез Европол. Защо? Защото имаме тук особено работа с изключително деликатни източници на оперативни разнователни данни. Имаме също така взаимоотношения с граждани и а, органите не са свикнали да ползват институции като Европол, за да вършат работа си, така че имаме, така да се каже, културологичен проблем. Затова за нас е много важно да демонстрираме ползата, която може да донесе Европол. Картината на борбата с организираната престъпност и тероризма става все по-международна, така че има аргументи в полза на това да се използват организация от рода на Европол. Ние също работим да спечелим доверието на своите колеги. Вие ни попитахте също така за базите данни в Европол. Те са уникални. Само при нас има информационен обзор е, за обстановката на, потушение на преступността и борбата с тероризма в цяла Европа. Ние имаме много стабилни технически възможности, както и много наброй аналитици, които правят това. Всеки от процесите, които са, оказаха успех в оперативно равнище, засилват нашето доверие сред разследващите. А, също не по-малко е важно да се е, го изяснява на национално ниво пред различните институции е, за това колко е важно да се има доверие и да се работи заедно през информ... интер... Извинете, през Европол по тези международни въпроси. Сега беше поставен въпрос за отношенията с Фронтекс а макар че господин Лайтинен вече го описа. Възможността да се използва централните възможности за информационен анализ, на базата на който да се разполага целите средства на Фронтекс по отношение на дейността за опазване на външната граница са очевидни и имаме вече няколко конкретни примера за това. Господин Молдър зададе въпроса за европейския прокурор. Ние работим доста плозотворно с Евроюст. Вече сме си сътрудничили по редица от нашите големи разследвания и нашата оперативна координационна дейност се подкрепя много от възможността на Евроюст да доведе до край а, работа по едно такова дело чрез съдебен процес. Аз не съм човек, който да решава е, за европейския прокурор. А ако се говори за това, трябва да се види как такава една прокурорска роля може да се допълни на полицейско ниво. А, тоест да се види как а, равностойно ще стоят от другата страна полицейските правомощия на Европол. <clears throat> за СИПОЛ и за това, а, а, че не се дава, а, не се освобождават отговорност бюджетно отношение. А, това е пълно съвпадение. Това е на съвсем малка агенция и е необходимо да се натрупа капацитет и опит. А, по отношение на спазването на финансовите регламенти и съответно процедурата по съжалена отговорност. Там има изключително малък състав. За обучението с господин Банфи, новият директор, ние вече току-що се разбрахме за провеждането на съвместни програми за обучение. Се надяваме в максимална степен тази е, естествена синергия между двете агенции да продължи. И накрая, може би най-важното, което искам да кажа за правата на човека по въпроса поставен господин Сегара. Според мен това не е въпрос на избор дали свобода или сигурност, дали човешки права или сигурност. Това не е въпрос на избор, това са взаимно подсилващи се принципи в нашето демократично общество. Такава демократична е ролята на моята агенция, защитава един от най, едно от най-фундаменталните права на хората, правото им на живот. Така че Нашата роля е фундаментална в осигуряване на правата на човека и правата на нашите граждани. Начина по който ние го правим, според мен, трябва да е модел с другите полицейски организации в Европа и по света. Благодаря. Благодаря. Благодаря, е, господин председател. Аз много благодаря на преводачите. Това са най-добрите преводачи на света. А, каза господин Тимера. Сега ще отговоря на колегите. Para eh, е, el control democrático mejorando. Наистина трябва да се подобри решението на съвета с регламента по линия на демократичния контрол. В отговор на въпроса на господин Константинус. правата на човека разбира се, не са изключителната собственост на някой конкретно. Тук си имаме харта. Относно Рената Вебер, доверието към държавите членки, нуждаем се от подобно доверие, за да се обменят данни и информация. Както знаете, Европол има за задача да съхранява, обработва, анализира, обменя информация и данни. За тази цел трябва две неща. Профилиране и професионализъм. И това е ключ към спечелване на доверието от държавите членки. Е, съответните органи са от държавите членки. Що се отнася до националните и европейските парламенти, тяхното участие е изключително важно, за да придобие по-голяма легитимност Европол. Парламентарният контрол следва да е прието естествено право без никакви резерви. Ние първи трябва да е, спазваме и зачитаме работата и поверителността на работа на Европол. Забравих по въпроса за европейския прокурор. Бъдещето му не е ясно за момента. Лорд Баунес, благодаря. Надявам се колегите да ми простят че ще се спра само на въпроса за парламентарния контрол. От всичко казано проистича, че ако се взема преди всички казани неща, отчетността пред парламента се отдалечава още повече от целта. Очевидно има проблеми и както казах, ние подкрепяме Европол. Надявам се, че взаимното недоверие ще нарасне Определено всички представители на Европол трябва да минат през съответната процедура за допуск, за да може държавите членки по-отделно да се чувстват спокойно. А относно парламентарния контрол, въпросът е как националните европейски парламенти проверяват резултати от работата, анализират дейността. Тук говорим за отчетност не точно за контрол. Трябва да се направи разграничение между тези две понятия, за да се постигне напредък по отношение на решаването на проблема с отчетността. Благодаря. Колеги, интересен дебат. Три часа и половина продължи. Утре продължаваме в 9 часа. И в заключение искам да благодаря на преводачите и да ви напомня, че е организиран коктейл за всички, за евродепутатите и депутати от националните парламенти. Един етаж по-долу, на втория етаж ще има коктейл, който започва сега. Благодаря.